Уважаеми колеги, нека да продължим нашата работа. Имаме две много важни изслушвания този след обед. Те се провеждат в една зала, в която е трудно да се гласува, и е трудно да се провеждат изслушвания. Затова моля за извинение у нези от вас, на които им беше трудно да намерят място. Мисля си, че за депутатите това не беше толкова сложно, но виждам, че има доста хора, които са затруднени да си намерят място. Ако вие стоите изправени, euh, моля, заемете места, на свободните места, пред които има зелени табелки. Това беше техническо съобщение, но важно. Както разбирам, Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, което предоставя становище по изключително важната директива за командированите работници, тази сутрин проведе собствено изслушване по тази тема. Това току-що научих. Мисля си, че това не е най-добрият начин за сътрудничество между различните парламентарни комисии и ще се съвържа с председателя на председателския съвет на председателите на комисиите. И ще поставя този въпрос. Също така има един екип от радиожурналисти, които придружават е, един от нашите колеги и те ще могат да запишат блестящите изказвания, които нашия колега ще направи. Така че не се изненадвайте, ако се окаже, че ви слушат по датското радио. Освен това, Синдикатите предоставиха на депутатите документи, които се намират във вашите материали и всички работещи искат да работят при равнопоставени условия. Имаме голям брой експерти и бих искала да дам думата от начало на нашия доклад, че госпожа Язловецка, така че тя да направи уводно слово, преди да започнем самия дебат. На всеки експерт ще бъдат предоставени максимум 10 минути, за да отговори на изключително конкретно формулираните въпроси, поставени към тях предварително. Имате думата, госпожо Язловецка. Благодаря ви, госпожо председател. Преди да премина към самата директива, Бих искала да посоча един организационен аспект. Вие споменахте, госпожо председател, колко е важен този документ и колко е важно социалните партньори да участват. Вие изразихте съжаление, че не присъствахме на изслушването в комисията ИМКО, но ние не можехме, тъй като имахме гласуване тук. Обаче съм изненадана от това, че нашето изслушване не беше разгласено в парламента. Комисията ИМКО разлепи плакати, афиши навсякъде и мисля, че това е доста тревожно, че нашата комисия нямаше възможност да разгласи това събитие и ще поставя този въпрос много остро. Сега вече по самата директива. Директивата за командированите работници привлича много внимание. Затова приветствам възможността да проведем изслушване с експерти. Много е важно директивата по приложението на директивата за командированите работници си поставя две основни цели. Първо, предприятията трябва да създадат необходими условия и второ, трябва да се зачитат правата на работещите. Проведох редица срещи с представители на различни организации, сдружения на работодателите, с синдикати, с различни други организации, представляващи социалните партньори. И те всички казаха, че има проблем с тълкуването на сега действащата директива. Има проблеми, свързани с достъпа до информация на командированите работници във връзка с условията за работа в приемащата страна. Има проблем с много фирми и тяхната легитимност. Има много фирми-фантоми, също така директивата има много празноти, що се отнася до самонетите лица. Остават много съмнения за намеренията на Европейската комисия, що се отнася до директивата за приложението и дали наистина тази нова директива отстранява проблемите с сега действащата директива. Освен това, не навсякъде формулировките са достатъчно ясни и разбираеми. Поставих въпроси в писмена форма към експертите, които присъстват на нашето изслушване. Възприемаме новаторски подход в сътрудничеството с докладчиците в Сянка и аз смятам, че трябва да се намалят всякакви възможности за произволно тълкуване на директивата. Надявам се, че това изслушване ще даде своя важен принос – за подобряването на изпълнението на сега действаща директива. С това приключвам, защото искам да оставя повече време за експертите и за въпроси и отговори. Благодаря ви. Сега давам думата по реда, който беше предложен на мен. Давам думата на нашите експерти. Искам само да напомня на докладчика, че вашия доклад в момента е поставен в един по-различен контекст. Европейската комисия отегли текста, който беше предложен успоредно с вашия текст. И разбира се, това влияе и върху това, как ще работим с вашия доклад. Давам думата на господин Вернер Бюлен, който е политически секретар на Европейската федерация на работещите в строителния отрасъл и в дърводобивния отрасъл. Имате думата, господин Бюлен. Имате максимум 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина представлявам Европейската федерация на работниците в строителния отрасъл и дърводобива. Първо благодаря на Европейския парламент за тази инициатива. Ние смятаме, че много ценно да се обменят мнения с всички заинтересовани страни и от наша страна ние имаме огромно желание да се стигне до творчески решения и дори компромиси. Поради ограниченото време, ние представихме нашите отговори на зададените предварително въпроси в писмена форма. Изпратихме тези отговори до секретарията на вашата комисия, така че предполагам, че секретариатът вече ви е представил писмените ни отговори на въпросите, които зададоха всички депутати в Европейския парламент. Също така, вие може да ни изпратите допълнително въпроси по мейла и ние ще ви отговорим в писмена форма. Бих искал в самото начало да кажа, че въпреки, че ние сме много поласкани от това, че са поканани представители на строителния отрасъл, злоупотребите с директивата за комбинированите работници не се свеждат само до нашия сектор. В сектора на месопреработването, най-вече в кланиците и в много други сектори има едни и същи проблеми. И точно за това Днес няма да говоря само от името на моята федерация, но от името на всички синдикати, които са включени в Европейската конфедерация на профсъюзите. Бих искал в отговор на вашите въпроси да се спра на въпросите, които според нас са най-важни. Въпрос номер две се отнася до това какъв е реалният проблем – и наистина, преди да се опитаме да намерим решение, трябва да знаем какъв точно е проблемът. И проблемът е с обикалянето на закона. Списъкът е много дълъг. Надявам се, че не сте шокирани. Много работници, които отиват в чужда страна като командировни работници, нямат никаква представа при какви условия ще работят и какви трябва да бъдат условия. Те имат твърде смътна представа за това какво биха могли да очакват като заплата и като цяло те изобщо нямат представа за това какво е действащото законодателство в страната, в която ще работят. Така че има много сериозни пропуски, що се отнася до предоставянето на информация. И това ни връща към първоначалния текст на директивата за командированите работници, която много ясно казва, че работодателите трябва да предоставят информация на командированите работници. Много често тази информация се намира на трудно намираеми сайтове в интернета, на език, който не разбират работниците и дори да е написана на техния език, езикът е такъв, че един строителен работник трудно ще разбере текста. Затова заедно с социалните партньори ние се стремим да предоставим повече информация на работниците чрез брошури и вебсайтове и това е много успешна практика, обаче проблем е в това, проблемът е в това, че информация трудно достига до командированите работници. Затова ние разработваме наши собствени брошури. За това най-ефикасният начин да се предоставя информация е не чрез държавите членки, за съжаление, а чрез социалните партньори, въпреки че това не влиза в нашите задължения. Вторият проблем е, че на теория в съответствие с, с директивата 9155 работодателите са длъжни да предоставят ясна информация за приложимите условия, при които работници ще работят, включително всичките социални придобивки. Това трябва да бъде включено ясно в трудовия договор. Проблемът обаче с тази директива е, че реално тази директива изобщо не се прилага и това е сериозен проблем. Това е една директива, която фактически остава на хартия. Въпреки, че от нея проистичат много важни задължения за работодателите да предоставят информация. И така това правило не се спазва, т.е. директивата не се изпълнява. Това означава, че повечето командировани работници напускат страните си без да имат никаква необходима за тях информация. Веднъж след като те започват да работят в чужда страна, те работят много изолирано, подложени са на голям натиск и определено не са в състояние да се оплачат, защото те много добре знаят, че ако се оплачат, или ще бъдат санкционирани, най-вече глобени, или направо ще бъдат изпратени в своята страна. Това е реалността и у нези, които се оплакват, просто биват връщани в своите страни, или пък работодателят просто изчезва те живеят много изолирано и това се дължи на факта, че те не познават езика и културата на приемащата страна. Те не знаят към коя организация да се обърнат, ако имат оплаквания. Те не знаят, че съществуват инспекции по труда. Те не знаят, че има синдикати. И синдикати са тези, които трябва да търсят такива командировани работници. Също въжи и за инспекциите по труда. Те трябва да ги търсят. Самите командировани работници не се обръщат към синдикатите. Когато те се обръщат към нас, това е когато вече те живеят в абсолютно човешки условия, тогава те вече се обръщат към нас и много често в такива случаи работодателят просто изчезва Сериозен е и проблем с проверките и контрола. Първо, в страната на происхода нищо не се прави по този въпрос. Т.е. няма никаква система за уведомяване, няма никакъв организиран обмен на информация и оттам и проблема, че компетентните органи в страните на заетостта трябва да търсят къде са проблемите. Обикновено решават на проблемите идва твърде късно. Една от причините за нашето задължително предварително уведомяване, ние, ние точно за това предлагаме задължителното предварително уведомяване. Също така ние предлагаме много конкретни и много стриктни санкции. В някои държави членки има такива санкции, но се задава въпрос какво случва, ако работодателят се е върнал в своята страна или работниците са се върнали в своята страна и всичките изисквания, например, за дължими плащания, как те се разглеждат. Всичко изглежда много добре на хартия, обаче как може да се започне едно съдебно дело? И повечето работници решават да не се занимават с всичко това защото ситуацията просто и без това е достатъчно сложна. Също така има един огромен проблем, а именно, че се заобикаля директивата от самонетите лица. Просто ако някой лице се декларира като самонето лице, то изцяло заобикаля директивата за командировани работници, защото според директивата, просто това лице трябва да подпише документ, в който казва, че той е самонето лице. Много често тези хора дори не знаят какво точно подписат. Много често документът е написан на език, който те не разбират. И те си хора много се радват, че изобщо са намерили някаква работа в чужбина и се радват да подпишат какъвто и да било документ. Много документи се фалшифицират, това са и трудовите договори, и отчетите за извършена работа или времето, което е било, през което е бил положен труд. И ако сте инспектор от инспекцията по труда, реши да се вземе с този въпрос, това означава за повечето работници да просто че трябва да се скрият от него. И какво е основното? Основното е, че се злоупотребява с командироването на работници. И това всъщност пресече от това, че директивата реално не се прилага на практика. Какво трябва да се направи? Необходими са много решения. Имаме нужда от решения, взимани на нивото на държавите членки. В някои държави членки трябва да настояваме да се въведе надлежна вътрешна координация. Много често в много страни ние виждаме, че просто няма предоставяне на информация, не тече информация между Министерството на социалните въпроси, Министерство на труда, Министерството на финансите, инспекторите по миграция. И всичко това води до сериозни проблеми. Това също така означава, че съответните компетентни органи не могат вътрешно да се организират. Трябва да е ясно, че задълженията, проистичащи от сега действащата директива трябва да се прилагат на практика. Не е приемливо, че сега действащата директива не се изпълнява реално. В този дебат ние не можем да избегнем обсъждането на приложението на практика на тази директива. Третият проблем е информацията. Смятам, че това е един от основните проблеми. Информация трябва да бъде ясно разбираема и достъпна за работещите. Те трябва да могат да получат информация, например, за условията на труд. И това е задължение на държавите членки, но както ви казах, на практика информацията, предоставена от държавите членки, много често е недостатъчна и с лошо качество. Обеден съм, че социалните партньори и със сигурност това въжи за сектора, който представляват, имат голямо желание да предоставят информация, която е необходима. Обаче трябва да отчитаме и това, че всичките усилия до сега се плащат от самите социални партньори и това е много неудобна ситуация, защото това не влиза в задълженията на социалните партньори. Т.е. социалните партньори имат желание да помогнат, но от друга страна те трябва все пак нещо да получат замяна на тези усилия. Също така един друг важен елемент е трансграничното сътрудничество. Ще спра на този въпрос и ще приключа. Ние смятаме, заедно с работодателите от строителния сектор, че един доброволен инструмент може да бъде превърнат задължително предварително уведомяване на командированите работници. По този начин инспекторите в страната която ще работят работници, ще знаят, те ще знаят предварително кога ще има работници, които ще пристигнат от една друга страна в тяхната страна. По този начин работата на инспекцията по труда ще бъде улеснена. Те ще знаят колко работници ще бъдат наети, къде точно ще работят те и с каква продължителност. Ние искаме да предложим един друг новаторски инструмент – и вие може да намерите описанието и в писмения документ, който беше изпратен в парламента. Благодаря ви за вниманието. Мерси буку. Благодаря ви много. Наистина много информация ни предоставихте. Благодаря. Сега продължаваме с професор Ив Лоранс, който е директор на Международния научно-изследователски институт е, е, социални измами и злоупотреби Гент. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за предоставената ми възможност да ви запозная с някои идеи, свързани с предложението и прилагането в изпълнение на а, акта. А, наистина въпросите са насочени основно към а, солидарната отговорност. Между другото, ние съвсем наскоро приключихме едно проучване на тази тема, така че ще се спре на това. При е, подизпълнителите е, възниква един въпрос, който е от много голямо значение на европейския пазар и а, понякога се стига до много сериозни затруднения. Но, а, в крайна сметка, въпреки постигнатия успех, не значи, че не трябва да направим необходимото, за да има напредък. Необходимо е да продължават подизпълнителските договори, без да се заобиколяват системите. По отношение защитата на правата на работниците, съществуващите системи, разпоредбите в трансграничен смисъл, различните инспекции, които се провеждат и сътрудничеството между проверяващите служби е един факт. Може би говорим за свободно движение на работници и услуги, но всъщност няма свободно движение на проверяващи и обмен на информация. На всички етапи на контрола всичко това е от изключително важно, особено когато се стига до заключителни актове. Много е важно да се използва факта, че всъщност пазара, вътрешния пазар не е равнопоставен и има много факти, които сочат, че има злоупотреба. Следователно, необходимостта от обмен на информация е много важна. Мога да кажа, че тя на практика е недостатъчна, несъществуваща и поради тази причина в трансграничен план процесите сериозно се затрудняват. Необходимо да има сътрудничество и подпомагане и по, по отношение обмена на информация. Сега има затруднения в този смисъл. Защо? Защото има проблеми свързани с езика, недостатъчно познание за законодателните уредби на държавите членки, липсва компетентност и в крайна сметка различните санкции и глоби, които съществуват, се прилагат на различни нива, но само при наказателни, наказателно правни дела всъщност могат да бъдат налагани подобни санкции, не и при административни. Има още други проблеми, но за момента ще се спра именно на това. Необходимо е да се намери лек, кой ще е този уникален лек. Когато се създава една нова система, е много важно да се насочи вниманието при проверките при частните а, дружества. Самите проверяващи се сблъскат много често с проблеми, които те сами не могат да разрешат. А, в крайна сметка, а, заобикалянето на правилата води и до нелоялна конкуренция. Когато се избират подизпълнителите, се прилагат различни практики. Може да се каже, че една такава система влушава нещата и за да се избегне от отговорността, е необходим. Всеки търси някакви удобни подизпълнители, а е трудно да се намери доказателство за подобни процеси, защото в крайна сметка всичко това е, е непряко доказуемо и отново се поставя въпроса за трудността за солидарната отговорност. В около 8 държави членки има една по-ограничена система за солидарна отговорност и всичко това оказва въздействие върху притока от работници от други страни. И това в най-голяма степен се отразява при подизпълнителите. И въздействието на правилата в крайна сметка е много затруднено при тяхното прилагане. Същото въжи и за спазване правата на работниците, особено при подизпълнителните договори. Работниците се страхуват а, или от своя работодател, или от подизпълнителя. Просто нямат нужната информация най-често. И наистина социалните партньори също така се оплакват от ситуацията и в много страни се дава информация, че самите синдикати много трудно могат да достигнат до отделните работници, които са изпаднали в затруднение. А, и е необходимо да се види положителното развитие на нещата. Не е ясно обаче до каква степен транспонирането може да се извърши по един удачен начин към националната уредба. Единствените е, данни, които намерихме, бяха за Германия по отношение събирането на вноски, когато става въпрос за почивки възоснова на а, солидарна, принципата на солидарна отговорност. Повече от половината случаи а, бяха, по тях беше заведени дела и бяха разрешени в съда. 19 милиона евро за периода от 6 е, години до 2011 година възлиза тези суми. И в крайна сметка, когато става въпрос за трансгранична ситуация, можем да кажем, че е много трудно да съществува една европейска система за солидарна отговорност, която е приложима в трансгранични случаи. Следователно, необходимо е да се разработи альтернативна система и Синдикатите имат много сериозна роля, която могат да играят този случай в е, Швеция. Например, там е, синдикатите могат дори да е, наложат вето при изключването на договор с подизпълнители. Между другото, на практика това не се случва често. Просто работодателите и синдикатите започват преговори преди да се стигне до там. В Финландия се, се събира информация, за да може в крайна сметка да се провери надъжността на кандидата преди изключването на договора. И е, всичко това може да бъде е, разгледано съобразно различните практики, които съществуват в е, отделните държави членки. Много важно е как се изпълняват системите за уведомления в държавите членки. Те са един неделим инфо инструмент за предоставяне на информация за чужестранните дружества, които работят в дадена страна. Например, в момента в Белгия е, има един процес, при който се извършва проучване е, и е, ще се стигне до решение в съд. Повдига се въпроса дали системата за солидарна отговорност може да бъде ограничена до трансгранични случаи ако се въведе само за чуждестранни предоставили на услуги, а, дали това ще бъде разрешение, дали може да бъде ограничено само до строителството. Според нас, много от клиентите, малките и средни предприятия биха се зачудили дали в крайна сметка това е възможно. Важно е да се и използва една система, която няма да доведе до заобикаляне на спазването на солидарната отговорност. Съществува и правния въпрос ограниченията, които съществуват, дали в крайна сметка не водят до ограничаване на движението на услугите. Може наистина да се каже, че трябва да се намерят нужните аргументи. Националната система съществуват примери и съда, разбираш се, също може да предостави необходимата информация. Европейския законодател може в крайна сметка да изиска още по-голямо аргументиране за този въпрос. И в крайна сметка, когато става въпрос за директивата за прилагане на разпоредбите и транспонирането им, трябва да се учете тогава отново необходимите разлики, съществуващите разлики държавите членки. Има известно двусмисленост. Защо? Защото когато има солидарна отговорност и а, отговорност и грижа от страна на работодателите, всичко това в крайна сметка ще доведе до подобряване на системата, перспективата за due diligence е, или съизмерна е, грижа е нещо изключително важно. Всички държави членки на практика в момента просто копират разпоредбите, които съществуват директивата, без да отразяват, може би, е, до голяма степен националното положение. Необходимо е да има свобода при предоставяне на услугите. Необходимо е да се види къде Европейския съюз може да разработи конкретни системи. Важно е да се разреши проблема, свързан с солидарната отговорност. Трансграничното сътрудничество изисква обмен на информация между администрациите. Необходимо е да се изпълняват е, съдебните решения и в трансграничен смисъл. Необходимо е да се налагат и санкции. Злоупотребата с юридически лица трябва да намери своето решение. Трябва да се реши проблема и с дружествата фантоми. Когато се въвежда системата за солидарна отговорност, когато става въпрос за самонаетост с различна форма, е, може да се очакват практики, които ще продължат да се развиват, а не бива да се допускат негативно развитие в системата. Благодаря. Председател. Благодаря ви. Това бе друг ъгъл, друга гледна точка е, която изслушахме. Аз сега ще дам думата на представителя на Датското Министерство на труда, господин Стик Норгард. Благодаря, госпожо председател. Е, за мен е чест да бъда гост на вашата комисия е, ще ми трябват няколко минути, за да отговоря на въпросите, които са ми зададени. Те са свързани с е, системата за регистрация, която бе въведена сравнително наскоро и замести, замести предишната, предишния номер, съгласно Централния регистр. Но ние нямаме е, някакви е, колективни договорености е, в това отношение и нямаме задължителна система за регистрация, така че е, става дума за договаряне между партньорите. Е, предполага се обаче, че е, хората, които идват и започват да предлагат услуги на пазара е, в е, моята страна, са запознати с съответните правни разпоредби. Така че е, по този начин е, ние ще можем да спазим е, изискванията за минимални стандарти в това отношение. Съществуват едни такива минимални изисквания към всички фирми във връзка с командироването на работници. Изискванията са както по отношение на предприятията, така и на работещите. Трудно е да се ориентираш понякога в една е, чужда и чуждоязична среда, но точно по тази причина ние сме на. Е, предвидили съответните е, информационни материали и е, то най-вече по отношение на новата система за регистрация на е, чужестранни работници, на командировани работници при нас, така наречената система РУД, която предвижда определени изисквания, свързани с член 9 от директивата за командироване на работниците. Нещата се свързват най-вече с а, мястото на извършване на а, работата или предлагане на услугата, а, характера на услугата или на съответната професионална дейност, а, редица изисквания, които отговарят на члена на директивата и би трябвало да бъдат предоставени на регистрационните органи. Тези изисквания са въведени като част от новата система за предоставяне на информация за нотификация, тъй като е, компетентните органи на национално равнище носят е, също отговорност за изпълнение на директивата. Някои от държавите членки също разполагат с подобна нотификационна система. Струва ми се, че ще бъде много полезно е, всички системи да създадат подобна система, така че да осигурим спазването на минималните изисквания съгласно директивата. Естествено, че казвайки това, аз имам предвид и а, взаимодействието с а, системата на Макао. Ако предложението за директива, което разглеждаме в момента, се приеме, смятам, че ще бъде много добре това да се легне като разпоредба в директивата. Системите за регистрация на посочените вече данни дават възможност и на търсещите определените услуги да се информират по един по-надежден и по-пълен начин. Естествено, е, системата е, трябва да бъде поддържана, трябва да бъде администрирана. Е, а освен това, в системата естествено се съдържат и редица данни, които могат да свършат чудесна работа в случаите, в които Става дума за жалби, за търсене на отговорност при неспазване или за обикаляне на законовите разпоредби. Разбирам, че е, съвхватното е, действие на една такава система е, за регистриране на всички данни, свързани с предлаганите услуги на пазара от командировани работници и предприятията, които ги командироват или които ги заемат. От страната на происход е една много амбициозна цел, която надхвърля рамките на директивата и би трябвало да бъде създадено в рамките на една друга мрежа. При нашата система РУД е, обхватът на системата е доста по-широк. Е, той надхвърля националните граници. Но, както ви казах, е, всичко това съвпада с изискванията, записани в член 9. Необходима е социална сигурност, необходима е, е да се гарантират е, определени минимални стандарти и всичко това изисква естествено и надлежна регистрационна система. Няма до този момент е, възражения от страна на предприятията. Много трудно е обаче да е, тълкуваш законови разпоредби, да ги правиш достъпни на хората, особено когато става дума и за чуждестранни е, работници или предприятия. Макар, че има много начини за набавяне на съответната информация и е, на пръв поглед нещата понякога изглеждат съвсем ясни, но в момента на прилагане на новата система вече възникват и някои проблеми на практика. Естествено, че е трудно е, и да набавиш е, цялата информация в превод на всички необходими езици. Това е невероятно сложна и трудоемка задача. Съобщение на комисията от юни посочва, че има проблеми и с прилагането на директивата за услугите. Така че ние би трябвало да свържим нещата и задачите да се разглеждат във връзка както с директивата за командироване, така и директивата за услуги. Как държавите членки биха могли по един ефективен начин да изпълняват задълженията си по прилагане на директивата за командироване. Да, междувременно вече имахме множество случаи да разглеждаме и правните аспекти и да говорим за прецедентното право и да е, посочваме въздействието на текста от е, член 9, както и е, необходимостта да се опираме на тази разпоредба. Има държави членки, е, при които Съществуват определени ограничения е, по отношение на прилагането на прецедентното право, но това е, е едно голямо предизвикателство за комисията по е, вътрешни работи и правосъдие. Аз мисля, че при всички положения би било хубаво да създадем една обща правна основа за всички държави членки, така че да няма пречки в бъдеще, да се избегне за обикалянето на съществуващата правна уредба към момента, да се избегнат и затрудненията за определени предприятия, но също и за командированите лица. Благодаря ви. Merci beaucoup. Et nous en venons à notre... Много ви благодаря. И преминаваме сега към последния експерт в това изслушване, господин Шлайфер. Той е председател на Европейската федерация на строителната промишленост. Вие също получихте документ от тази организация. Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Бих искал да благодаря на вашата комисия за организацията на това изслушване и че поканихте Европейската федерация на строителната промишленост, за да се изкажем по един въпрос, който е много важен за строителната промишленост. Европейската федерация на строителната промишленост представлява 33 национални сдружения от 29 различни страни. Чрез нашите членове ние представляваме строителни дружества от най-малките семейни фирми до най-големите транснационални корпорации. Ние представляваме работодателите в секторния диалог в Европейския съюз за строителната промишленост, отговорих на писмените въпроси, които ми зададохте. И разбира се, ако имате желание, можем да продължим обсъждането на тези отговори на въпросите. Така, първо, какви мерки трябва да предприемат държавите членки, за да се изпълнят разпоредбите на тази директива? Един от основните елементи е наличието на информация това е информация за предприятия, така че те да знаят какви точно правни изисквания се приливят към тях и информация за работниците, които трябва да знаят какви са правата им. Трябва да се предостави информация и на органите за управление, на компетентните органи, така че те да могат надлежно да контролират изпълнението на законодателство. В това отношение има някои добри неща, но има и някои слабости, които трябва да бъдат отстранени. За целта са необходими за целта компетентните органи трябва да бъдат информирани и те трябва да се наясно какво се очаква от тях. Ние съжаляваме, че Европейската комисия не е отчете съвместното искане на социалните партньори в строителната промишленост и нашата федерация, а именно всички държави членки е да въведат система за задължителни предварителни уведомявания. Как може да се организира реален контрол, ако държавите членки не разполагат с необходимата информация? За нас основните проблеми, проблемите, които възникват, за нас е много трудно да определим кога точно изникват проблемите, но ние смятаме, че първо трябва при самото законодателство да бъде, а ясно бе да бъде надлежно прилагано. Освен това, работодателите и работници трябва да знаят какви разпоредби се отнасят до тях и кои разпоредби също така са благоприятни за тях. Също така органите за контрол и инспекция трябва да знаят точно какво и как трябва да контролират. В нашата федерация ние смятаме, че предлаганата директива не отговаря на всички тези критерии изцяло. Какви мерки трябва да се предприемат? повечето държави членки вече има различни източници на информация за командироването на работници като цяло, но едно дружество има нужда от информация, която е конкретна, включително и конкретно се отнася към дейността на това предприятие. Важно е да се предоставя тази информация на различни езици. И за това през 2009 година ние разработихме и разпространихме заедно с нашите колеги от синдикатите, извинете, създадохме уебсайт за командированите работници в строителната промишленост. Този сайт е бил посочен от две изследвания като много добър пример на добра практика. как може да се докаже, че има достъп до необходимата информация. Като всеки гражданин, аз трябва да имам достъп до законодателството, с което съм задължен да се съобразявам било то в моята страна, било в друга страна, ако искам да работя в друга страна. От друга страна, задължение националната публична администрация е да предостави такава информация и да гарантира това, че съответните разпоредби се прилагат на практика. Задълженията са ясни. Ако в някакъв момент съответните разпоредби се променят, аз мога да променя поведението си съответно, ако съм информиран за тази промяна. Обаче, ако информацията е предоставена на мен със закъснение, то последиците са за онзи, който е забавил предоставянето на информация. Тъй като Агенциите за време наеме на работници основно се занимават с командированите работници, затова държавите членки са онези, които са длъжни да проверяват работата на тези агенции. Има отделна директива за тези агенции. Тези две директиви взаимно се подсилват, що се отнася до различните условия, включително и условията за труд. В много държави членки агенциите за време наемане на работа, работа трябва цяло да съобразяват с законодателството на страната на происхода на работниците. Какви разпоредби трябва да бъдат зададени на европейско ниво, за да не се повтори ситуацията Лавал? Всички знаят за делото Лавал – и има различни мнения, в зависимост от това дали проблемът се разглежда от гледна точка на синдикатите или работодателите. Също така и юристите имат разногласия. И не искам сега да започвам нов дебат по това. След решението по делто Лавал и други дела от съда в Люксембург, директивата за командированите работници остава един необходим правен акт за защита на правата на работниците. Необходимо обаче част от директивата да се променят и се радваме, че комисията е решил да избере отделен правен акт, който се отнася до изпълнението на директивата за командированите работници – един от най-често използваните начини за заобикаляне на разпоред на директивата са тъй наречените фалшиви самонети лица. Ние работихме заедно с колегите от синдикатите върху този проблем и подписахме съвместни препоръки. Този проблем е сложен и се отнася до такива проблеми като трудово право, данъчно облагане и други, които се отнасят пряко към правомощият на държавите членки, които излизат извън приложното поле на директивата за командированите работници. Независимо от националните задължения, ние смятаме, че някои от основополагащи проблеми могат да бъдат решени на европейско ниво. Затова приканваме комисията да се заеме с този проблем. Сега за най-добрите практики в държавите членки. Необходимите механизми за наблюдение и контрол, достатъчни действия по контрол и инспекция са необходими, за да има равнопоставеност между предприятията и също така да се защитават реално правата на работниците. В предложението на комисията се съдържа изчерпателен списък от възможните административни иск изисквания и мерки, които значително намаляват възможността за контрол в сравнение с сегашната ситуация. Подобно ограничение няма да позволи надлежното изпълнение на директивата и за това ще подкопае постигнато на основните цели на предлаганата директива. Затова ние смятаме, че тези разпоредби излизат извън обхвата на съдебната практика на Съда на Европейските общности и ще затруднят е, реалната работа на националните компетентни органи. Смятаме, че ако това предложение за изпълнение на директивата е изменено по необходим начин – от Европейския парламент, така че да се гарантира надлежно предоставена информация на всички заинтересовани страни. Това ще позволи да се подобри и контрола. Важно е да има електронно обмен на информация между всички заинтересовани страни, включително националните компетентни органи. И необходимо е да се засили трансграничното изпълнение, включително и санкционирането в трансграничен контекст. Това ще подобри ситуацията. И сега заключенията. Разгледах въпросите, които ви ми зададохте, но преди да приключа изказването си, бих искал да кажа няколко думи за най-деликатния въпрос, а именно отгов... съвместната отговорност. Ние не сме срещу системата за съвместна отговорност. Има различни системи и е те са предмет на договори между социалните партньори, но отново е необходимо Европейския съюз да зададе система за съвместна отговорност. За нашата федерация не става дума само за изпълнение на директивата, тъй като това ще доведе до регламентиране и на подизпълнителите. Ние смятаме, че не трябва да се пречи да се оперира на пазара на чуждестранните доставчици на услуги. А в 16 държави членки от 27 няма необходимите системи законодателство. Смятам, че трябва да се отчете наличието на вече съществуващи системи за съвместна отговорност така че да не се затруднят трудовоправните отношения. Поради тази причина ние смятаме, че това е една тема, която трябва да остане в правомощията единствено и само на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите изказвания и експозета. Струва ми се, че те се зедоха една добра основа за по-нататъчни дискусии, за задаване на допълнителни въпроси и коментари от страна на колегите. Тъй като разполагаме с ограничено средство, е, е, време, ще помоля колегите да се ограничат до две минути в своите изказвания. Колегата Кристенсен пръв ще получи думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за всичко това, което чухме днес и за организираното изслушване. Очевидно, в някои държави членки съществуват огромни проблеми, най-вече с водачите на товарни автомобили. Проблемите са до някъде в приложното поле на директивата за командироване, но също и извън а, обхвата на тази директива. Става дума за социален дъмпинг, а, за регистрация. Не зная дали бихме могли тук да се опрем на член 3. Дали можем да гледаме на тези данни като на част от задължителната е, база данни, която трябва да се предоставя. Едва ли ще можем да обхванем абсолютно всичко. Е, освен това, в е, член 12, в новото предложение, има текстове, които се отнасят най-вече до производството, но, но може би бихме могли да разширим нещата и да не ограничаваме единствено, разпоредбите единствено до сектора на, да кажем, на търговията или до сектора на производството и така нататък. Следващият въпрос. Благодаря ви, има много въпроси. Първият ми въпрос е към господин Бълен. Европейска федерация на строителите и дърводелците. Може би бихте могли е, да ни кажете защо предлагате една определена дефиниция за командировани лица, командировани работници. Следващият ми въпрос е към представителя на датското министерство. Моето впечатление е, че вие сте доволни от член 9, което ме очудва. Защото според мен текста на член 9 всъщност влиза в противоречие с член 5 от предишната директива. Да, естествено става дума за това да се създаде една надежна и ефективна система на регистрация на озаконяване е, на е, труда на командированите лица на територията на други държави членки, защо е, някакси не се притеснявате от наличието на едно такова противоречие в рамките на вашата иначе добре функционираща система. Когато говорите за добро сътрудничество между социалните партньори, и публичните органи ще ни кажете какво вие от гледна точка на социален партньор смятате, че е необходимо, за да може системата да функционира добре. Съществуват е, и други системи, е, различни от тези, които ние се опитваме да въведем в Европа, които са също е, добри. И освен това, какво мислят изобщо участниците в нашата дискусия и нашите гости по отношение на член 9? Благодаря ви. Благодаря на колегите, които зададоха въпроси и на нашите гости. Да, Нещо, което наистина е много сложно, е да се е, формулира точно понятието, да се определи дефиницията. Е, за какво точно става дума е, в този случай? Е, дали трябва да свържем нещата с самостоятелно наети лица и как точно да си представяме защитата на тези лица. Моята първа идея естествено се свързва с равнопоставеност, но може би вие имате предвид нещо друго, когато предлагате различни дефиниции. Дали се имат предвид така да се каже, единствено е, временно командированите, е, нормалните чуждестранни работници, така да се каже, или нещо друго. Е, какво в крайна сметка ще ни помогне е, истински, е, за да уточним дефиницията и да избегнем след това е, евентуално заобикаляне от, е, е на правните разпоредби? Юта Штайнбрук. Благодаря. След като изслушах всички вас, почвам да си мисля, че ние се нуждаем от един европейски орган. Един вид европейски център, в който да се събира цялата тази е, информация, защото инак е, при тази разпокъсана система ми се струва, че на... Е, хабим излишно много ресурси. Освен това, как точно ще изглежда европейското обществено осигуряване за работниците изобщо? знае, че в Германия имаме проблеми в това отношение. От една страна не е изяснена ситуацията по отношение на командироващите фирми, фирми фантоми, се оказва, че много често стоят зад командироването на определени е, групи работници, така че е, много трудно можем да установим в крайна сметка кой точно е командировал хората и дали, в случаите, в които установяваме нарушение. Да, говоря малко е, така на, на едро и по-грубо очертавам проблема, но мисля, че всички вие знаете за какво става дума. Тъй като не виждам други заявки за изказване, ще поставя сега моите въпроси в е, края на този кръг въпроси. Добре, чисто теоретично ние знаем, че на място синдикатите биха могли да направят нещо, но същевременно синдикатите представляват и най-вече е, работещите е, и живеещите е, в дадена страна, не само командированите и най-малко командированите, а понякога интересите на двете групи, на е, командированите работници и на останалите в кавички нормални работници, е, взаимно се изключват. Така че, какво бихте казали на европейско равнище? Как синдикатите биха могли да поемат своите така, функции за защита? Е, благодаря ви. Извинявайте, аз не съм видяла, че и вие искате да се изкажете. Позволете ми в самото начало да благодаря на нашите експерти. Имам въпрос към господин Шлайхер. Ние много често е, говорихме за изискванията, които трябва да е, покриват командироващите предприятия. Смятате ли, че тези изисквания са твърде високи и затова е, фирмите и предприятията е, изпитват затруднения, когато се опитват да ги изпълнят? Благодаря за въпросите на всички вас, е, колеги. Сега ще започна да давам думата на нашите експерти един след друг. Те ще имат възможност да отговарят на зададените им въпроси. Моля, ограничавайте се до 5 минути, защото инак няма да спазим е, работното време за днес. Надявам се, че всичко това няма да се излече от моето време, което ми предоставяте, но започвам. Зададаха се различни въпроси. Ще започна с а, е, отговори на господин Кристисен свързани и на други свързани с временните агенции. Да, имаме конфликт. Обстановка, при която има поне двусмислие, ако не конфликт, защото две директиви са приложими. Директивата за командированите работници и за времените. Съответно, сега е необходимо да се внесе известна яснота относно това, което се прилага. Ако сравним двете директиви, очевидното заключение, до което можем да стигнем, е, че най-добрите възможности могат да бъдат прилагани за работниците и следователно нека да се прилагат най-благоприятните условия по смисъла и на двете директиви. Мисля, че това е едно просто правило, към което можем да се придържаме. Що се отнася до дефинициите, този въпрос също бе зададен няколко пъти. Бе споменато, че преди няколко години бе проведено едно проучване относно фалшивите, измамните самонели се. И това бе проведено както в строителната промишленост, така и в други отрасли, но в крайна сметка в а, строителството се оказа е, прилагана практика, с помощта на която се избягват всички правила или разпоредби по директивата. Следователно, можем да заключим, че на практика няма ясни правила, е, които да могат ясно да очертаят какво означава един работник. Е, това е нещо много важно, както за МОД, така разбира се и за съда и съдебната практика. Това е изключително важно Разбира се, в съдебната практика има много ясни раз, е, разпоредби, които се използват в различните хипотези, но е изключително важно да има едно определение, което да, зави, да бъде независимо от отделните спорещи страни, нещо, което да отразява реално взаимоотношенията работник-работодател. Ако е а, е, всичко ясно описано, няма да има никакви проблеми, но когато става въпрос за Самонелсе, който очевидно а, е, използва определени измами или това е един фалшив е, самонет, тогава очевидно ще трябва да се подходи по конкретния начин. Какви критерии могат да се използват? На първо място подчинение в тези дефиниции, според мен, трябва да уточним по-ясно какво е работник. Много деликатен въпрос, който бе зададен от госпожа Тюрин, а именно какво ще се случи, ако директивата е неприложимо, защото съществуват редица правила, които се прилагат едновременно. Дори и за нас, дори и сред правните ни експерти, не е ясно. А какво ще се случи, ако, например, нещо не е приложимо при смисъла на директивата, е, измама или неправомерни взаимоотношения при командироване на работниците? Кои правила ще бъдат прилагани? Дали е, колективните трудови договори на държавата по происход или на държавата, която е приемаща. Тези дискусии са е, изключително важни и сега разполагаме наистина с уникалната възможност, когато се дискутира директивата и е, директивата за нейното прилагане, да можем да уточним всички тези въпроси, така че в крайна сметка да бъде ясно между държавите членки кои правила ще е, въжат, дали тези по заетост, дали те ще бъдат напълно приложими или държавата по происход. Всичко това трябва да бъде отчетено. Разбира се, може да се стигне до много благоприятни решения ако има правила за възстановяване на средства, които са е, разписани в държавата по происход, но пък те не са съществуващи в приемащите страни и когато те бъдат прияти, тогава очевидно ще се станем свидетели на едно благоприятно развитие на нещата. Това засяга голяма група работници, мигранти, които също са изправени през сериозни проблеми. В известен смисъл не са отразени тези проблеми в директивата. Друг въпрос. Кои синдикати имат компетентност по въпросите? Когато дискутираме всичко това между нас, отбелязваме, че Що се отнася до информирането и консултирането, вече има а, нормативна уредба на европейско ниво. Можем да засегнем различните правила, разписани с работническите съвети, Европея, освен това задължението за информиране и консултиране. Но, когато става въпрос за транснационално работно място, Тоест, е, различни националности са представени на едно и също работно място, тогава вече не разполагаме с подобни разпоредби, както на европейско ниво няма нужда да измисляме нещо ново, просто може да се използва същия принцип за консултиране и информиране на тези а, международни транснационални работни места. В документа, в който ви изпратих, а, има описан един случай от а, Холандия. А, препоръчам на всички да прочетат този документ. Ем Шлавен съществува една структура вече и дори колективни договори са подписани и полски работници са получили увеличение на своите надници вследствие на всичко това. С други думи, необходимо е да се предоставя информация, всички синдикати, които биха могли, могат да играят активно роля в смисъл на информиране и консултиране. Разбира се, има и други въпроси, но предполагам, че моите колеги ще се заемат с тях. Аз, е, разбира се, няма да поступя много учтиво, ако отговоря на всички въпроси сега. Thank you, Matt, so much. Uh... Благодаря. Сега ще дам думата на господин Йоренс. Um, Благодаря. Не знам дали ще мога да отговоря на неотговорените въпроси, просто може би имам различен отговор на зададените въпроси, но ще се спра на някои аспекти темата в предоставените ми 5 минути кой е командирован работник? Ами да, тук става въпрос за дефинициите и кои нормативни уредби са засегнати. Е, по-добре се уточняват критериите в директивата е, относно това кой е командирован работник е, 9671 е документа, който следва да бъде разгледан. Също така и по регламента Рим 1 също има ясна разпоредба или поне представлява един инструмент, който може да ни насочи в правилната посока, когато търсим подобен отговор ще трябва да разгледаме всички разпоредби в регламентите и директивите, за да може в крайна сметка да се стигне до а, отговор а, коя уредба, кой акт е приложим към коя ситуация. Сега, по отношение на фалшивата заедост, а, много се говори по този въпрос. Той е наистина много важен. А тук се повдига и въпроса за правомощията, защото да, на европейско ниво може да искаме подобни неща, съда също така е давал конкретни индикации, но също така пък се прави ясна препратка към националното право. Кой е самонет, са, самонал са работник, кой е работник и така нататък. Е, мисля, че прекрасна мечта, ако можем да мечтаем, че ще имаме е, критерии с помощта, на които на европейско ниво да разрешим всички проблеми, свързани с фалшивите компании. Има правомощия, които са европейски, има и национални правопомощия. Но на европейско ниво мога да кажа, че а, е, реалността а, някакси преобладава и има надмощие на над волята на участниците в процеса. Временните агенции, междинните, да, може би тук може да е, се внесе известна яснота. Тези агенции са у, у, просто обикновени а, е, работодатели, конкретни услуги и правила се прилагат към тях, не мисля, че тук ще има някакви особени затруднения. Без споменато това дали искаме да се качат нещата на европейско ниво, аз мисля, че европейския модел наистина следва да бъде нашата мечта, към която да се стремим. Има голям проблем, свързан с сътрудничеството между всички служби, които а, са проверяващи, инспектиращи има черен пазар на труда и в Германия. Този случай бе споменат вече за Лава. Така че аз пледирам, нека да има европейски а, социален пол на принципа на Европол, за да може в крайна сметка да се предоставят нужните правомощия, да има информация, която да бъде предоставена и на ОЛАФ. Нека да се разработи такъв модел. Пледирам за това. Благодаря ви. <laughs> Thank you. Uh... Благодаря ви. Сега давам думата на господин Ногард. Благодаря, госпожо председател. Първо, към господин Кризенсен. Да, транспортният сектор е нещо, което представлява много сложен проблем и в момента в Дания обсъждаме как да се подобри контрола в този сектор, особено що се отнася до капотажа. Разбира се, има някои проблеми, които са свързани с краткото време, в което се извършва каботажа и с преместването на корабите. Също така международният транспорт е много сложно. Също така имаме комбиниран транспорт, който представлява отделен проблем. Но ако имаме някакви озарения в Дания, ще ви съобщим за тях. Също така се зададе въпроса за А1 като инструмент за проверка. Въпросът е, че работодателят или работникът могат да използват А1 и може да се използва този формат при работа в различни страни от един същ човек. Можем обаче да помислим за някакви предварително зададени правила в зависимост от това дали работника има А1 или не. По агенциите за временно наемане на работници, те са обхванати от директивата за коментированите работници. Ако искат да введете отговорно заедно и по-отделно, то това е политически въпрос. Всичко зависи от това дали искате да го направите или не. Към госпожа Шродер, може би не ме разбрахте. Аз казах, че като цяло предложението на комисията е добра отправна точка за решаване на проблемите, но може би, може би когато оставаше дума за член 9, аз бях по-дипломатичен. Аз се присъединявам към това, което доста по-категорично каза господин Шлайхър. Разбира се, Въпросът е дали трябва да се изхвърли изобщо член 9. Аз тук трябва да съм дипломатична. Може би ще трябва да се намери някакъв начин да не се изхвърли с цяло тази разпоредба, да се промени формулировката в нея. Сега към госпожа Турнен за определението. Директивата за изпълнение предлага определение на работника в приемащата страна – така че лицето може да бъде самонето, но да работи като нето лице в приемащата страна. Разбира се, това не решава всички проблеми, защото понякога е трудно да се разграничи самонетото лице от нетото лице. Дори в национален мащаб, когато имаме трансгранично измерение, нещата стават още по-сложни. Сега връзката с регламент Рим 1. За момента анализираме последиците от член 3, за да видим дали има ситуации, в които даден човек не е обхванат от директивата за командированите работници, дали това означава, че приемаща държава може да приложи друго законодателство, например регламента Рим 1. Трябва да умислим този въпрос. Имаше също така въпрос за една централизирана система. Аз казах, че това е една добра дългосрочна мечта, но чисто политически според мен е сложно да създаде една такава система, защото много държави членки, може би дори моята държава членка ще каже, това е добра идея, обаче ние не искам да се отказваме от това, не искам да се отказваме и от това. Имаме нужда от повече контрол в тази сфера, така че според мен ще бъде предизвикателство да се внедри подобна система, но разбира се, човек винаги може да си постави амбициозни цели. И по този начин ще се реши проблема с фирмите фантоми, нещо, което е сериозен проблем. И един от големите проблеми, за които говорих, е, че е много трудно да се контролират фирми, които са създадени в друга страна и чиято дейност основно протича в друга страна. Как да помогнем на командированите работници? В предложението за директива се предлагат някои механизми, които ще позволят да се решат редица проблеми. Свързани с това, благодаря ви. Благодаря. Сега господин Шлайхер има думата. Благодаря ви. За да спестим малко време, ще говоря народния си език. Първо, бих искал да подчертая, че аз самият съм строителен предприемач и не съм дипломат така че няма да говоря като дипломат и може би за това съм прозвучал малко по-директно. Освен това, като председател на моята организация, аз говоря и от името на много други колеги, които също ръководят строителни предприятия. Смятам, че по отношение на информацията трябва да предвидим подобрение. Да, по отношение на Европейската е, конфедерация на работещите в строителството, на Международната конфедерация, мога да кажа, че като гледам техните постери, си мисля, че можем да намерим е, начин за по-надежно назначаване на командированите самонаети лица и наети лица и за съответната надлежна регистрация, която вече гарантира и спазване на изискванията. Естествено, че трябва в случаите, в които и работещите, и работодателите проявяват интереса, то е в техен интерес, трябва да се извърши регистрация с вписване на определени данни на национално равнище. Ние обаче е, не подкрепяме създаването на Европейско централно звено, защото това означава отново създаване на някаква много бюрократична е, структура, която е, ще разполага с данни, които много бързо обаче остаряват и трябва да се подновяват. И затова ние смятаме, че не е необходимо на европейско равнище да се създава едно такова централно звено за регистрация. Знае, че на двустранна основа съществува един много интенсивен обмен на данни. Е, знае също времено, че има различия в рамките на двустранните договорености и структури между, да кажем, Германия и Франция, Германия и Полша, но същевременно знае, че на двустранна основа нещата вървят е, добре и няма нужда да дублираме до голяма степен вече създадените структури и системи. Има е, в е, Европейския съюз е, страни, които отдавна вече работят по тези въпроси. Има други, които най-вече сред наскоро присъединилите се страни и такива, които нямат толкова много опит. Но при всички положения е важно да осъзнаем, че една равнопоставеност, е, надежна защита на е, правата на командированите лица може да стане в рамките на колективното трудово договаряне. Естествено, на паритетна основа трябва да участват е, съответните страни в социалния диалог. Това е на лице и тук, в Брюксел. Но инак е, не мога да си представя, че само в рамките на някаква система за регистрация, пък било то и на европейско е, равнище, ще можем да решим проблема с фирмите фантоми. Няма да можем да решим проблема. няма да можем и да се отървем абсолютно от тези случаи, но при всички положения трябва да решим въпроса на хората, на лицата, които са командировани именно от такива недобросъвестни или несъществуващи на практика фирми от измамници. Що се отнася до член 9, ще кажа, че в повечето случаи установяваме в рамките на моята организация, че член 9 не покрива изцяло реалността и потребностите на държавите членки и то най-вече на е, приемащата страна. И затова смятаме, че текста в този член би трябвало да се преработи. Ако има спорове, то тези правни спорове би трябвало да се е, решават на основата на, на правото на приемащата страна. И сега давам думата на нашата колега докладчика, госпожа Язловецка. Всъщност не чух отговор на моя въпрос. Дали господин Шлайхер би могъл да ми каже какво той мисли за критериите, на които трябва да отговорят съответните страни. Да. Извинете ме, моля. Да, критериите. Критериите са определени в е, член 9. Аз смятам, че в отдални държави членки съществуват е, доста дълги списъци на критериите и бих казал, че всичко това, което е изброено в член 9 и което е всъщност един много упростен вариант на съществуващите на национално равнище каталази, не е достатъчно. За една голяма част от държавите членки, всъщност тези допълнително е, включени критерии на национално законодателство е, са просто нещо непознато. Благодаря ви, госпожо председател. За мен беше удоволствие да изслушам толкова компетентни експерти, които толкова добре се бяха подготвили с отговорите на нашите въпроси. Решаването на този проблем няма да бъде лесно, но мисля, че можем да подготвим един документ, който да позволи на работниците да знаят какви са техните права в целия Европейски съюз. Като същевременно дадем възможност на предприятията да се занимават с своята економическа дейност. Трябва да посочим, че като цяло, когато хората отиват да работят в друга страна, те смятат, че законите са същите, каквито са и в тяхната родна страна. Обаче ние знаем, че в различните страни законодателството е различно. И за това не е лесно. Но, независимо от това, че не е лесно, ние можем да гарантираме свободата на движение. Това е един от основните принципи на Европейския съюз и този принцип е особено важен сега във времена на криза. Знаем, че хората са объркани, когато работят в друга страна и ние знаем, че основната слабост на директивата е, липсата на достатъчна актуализирана прозрачна информация. Трудно е да се получи достъп до информация. Има слабост в предоставянето на информацията, защото сама по себе си информацията също не е нещо достатъчно. Тя трябва да бъде и предоставена. предоставена. Откъде започва проблема? Когато хората нямат информация, вакуума се запълва от е, недоразумения, понякога дори от манипулация. Координирането и сътрудничеството между държавите членки е от жизнено важно значение. Смятам, че това е добре и за работниците, и за предприятията. Повечето от вас говориха за значението на въвеждането на система за уведомяване. Това е важно и за правата, и за отговорностите. И както вие казахте, в 18 държави членки съществуват собствени национални системи. Тези системи са разнородни и това вече внася объркване сред предприятията, но трябва да разберем, че само по себе си уведомяването няма да гарантира спазването на трудовото законодателство и изпълнението на директивата. Професор Йорен спомена, че единят пазар не е пазар на равните възможности. Смятам, че независимо от политическата ни принадлежност, всички трябва да се стремим да подготвим един документ, който да изключи всякаква злоупотреба с разпоредбите на директивата. Благодаря ви за вашите изказвания и за заключенията. Благодаря на нашите гости. Беше много интересно да ви чуя. Пожелавам ви приятно връщане във вашите родни страни и ние ще продължим обмислянето на доклада през ноември. На 13 декември в 12 часа по обед е крайния срок за внасяне на изменения. Следващата точка от дневния ред um, Господин Хендъл, Имаме проблем с времето. Дали ще съгласите с това да разменим местата на вашия доклад с доклада на госпожа Макинтайр? Може би ще можем да решим този въпрос. Ich würde Uh, uh, Ще ви помоля да напускате залата без uh, излишен шум. Jetzt würde ich um, bitte, um Ruhe bitten und wir kommen zum моля, нека да има тишина в залата, за да можем да преминем към точка 26 от дневния ред. Това е доклад на госпожа Макентар по улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране. Давам думата веднага на госпожа Макентайр. Благодаря ви, госпожо председател. Много ви благодаря за това, че сега ще се разглежда тази точка от дневния ред. Постарах се да организирам заседание на докладчиците в Сянка преди това заседание. За съжаление, това се оказа невъзможно, но много се радвам, че графика за това становище сега вече е доста по-свободен и ще имаме много повече време както за хората да подадат своите изменения, така и да ги обмислим и да ги обсъдим. Ще имаме възможност да провеждаме срещи с координаторите, извинете, с докладчиците в сянка. И ще има време и за писмен превод, така че измененията ще могат да се внасят на всички официални езици. Така че много се радвам, че комисията ЕКОН премести крайния срок, който ще ни позволи наистина добре да се подготвим по този въпрос. Надявам се, че ще продължим в същия добър дух на сътрудничество, който бяхме постигнали по, при последното ми становище по малките и средни предприятия. Сега по същество. Ние всички знаем, че има доста сериозни ограничения върху обема на становищата. Затова подозирам, че ще внеса самата с много изменения и приветствам също така измененията, които вече са внесли или ще внесат колегите. Постарах се максимално да не дублирам работата на водещата комисия, комисията ЕКОН, а да се средоточа само върху аспекта заетост. Съвсем накратко ще кажа следното. Ние като парламентарна комисия, ние знаем, че малките и средни предприятия осигуряват 90 милиона работни места и 85% от новите работни места се създават от малките и средни предприятия. Финансовата криза много неблагоприятно засегна предприемачите, малките и средни предприятия и това, че финансовите институции не искат да поемат водеща роля, означава, че малките и средни предприятия страдат най-много, което пречи на растежа и възможностите за заетост. Следва да се отбележи, че рисковият капитал се използва само 7% от МСП, а 60 90% от МСП казват, че рисковия капитал просто не е приложим за техния бизнес. Затова смятам, че е много важно да разгледаме различни небанкови възможности, заемане от междупредприятия и други иноваторски форми на финансиране. Разчитам на подкрепа от нашата комисия. Искам да покажа колко актуална и важна е тази тема. В, в Обединеното кралство имаше проучвания, които показаха, че в момента две трети от малките и средни предприятия смятат, че е много трудно да получат заеми. И на 30% от МСП смятат, че не могат да си позволят да вземат заеми. Т.е. става дума и за достъп до финансиране, и стоиността на финансирането. С голям интерес ще изслушам мнението на докладчиците в сянка и всички колеги. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Сега господин Съркас има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Макинтайр. Тук съм, тук съм. Представлявам госпожа Рапти, която трябваше да замине за Гърция. Както знаете, в Гърция има много проблеми с малките и средни предприятия. В момента се провежда една важна среща в Атина и госпожа Рапти трябваше да замине. Затова тя ме помоли от името на социалистите да отправя следните послания. Първо, благодарности за извършената от вас работа. Искаме да ви уверим, че сме готови да сътрудничаме, тъй като не става дума само за чисто финансов проблем, както и вие казвате. Това, което виждаме, е коренът на много злини в нашите страни, а именно това, че малките и средни предприятия представляват 90% от работодателите. Но повечето от загубите на работни места се дължат на закриването на МСП и 90% от фалиралите малки и средни предприятия в държавите членки, включително и в Испания, но 90% от тях са фалирали поради липса на достъп до финансиране. Това е просто защото те не могат да получат достъп до финансиране, те страдат от липса на ликвидностите и нататък. И за това е очизнено важно значение да се заемем с този въпрос, защото малките и средни предприятия осигуряват работни места. И най-вероятно ние ще внесем изменения по два основни принципни момента. Първият е, че разбира се, инструментите са важни и има много голяма липса на информация. Тези инструменти често не се използват просто защото малките и средни предприятия не знаят за тяхното съществуване. И няма никакъв смисъл в това да има програми, ако крайните потребители не знаят за съществуването им. И колкото е по-малко едно предприятие, толкова е по-малка вероятността то да знае за тези програми. И вторият важен за нас момент е, че в момента, особено в Южна Европа, където има огромен спад в търсенето, единствената възможност за предприятия да оцелеят е да интернационализират своята економическа дейност и да започнат да работят за други страни, т.е. да се ориентират към износ. В момента има много затруднения пред малките и средни предприятия да получат финансиране, за да намерят ново търсене за своите стоки и услуги в други страни. Затова е важно да се интернационализира дейността на малките и средни предприятия и малките и средни предприятия да могат да намерят нови канали, за да могат да изнасят своите стоки и услуги. Благодаря ви. Искате ли отново да вземете думата? Ако няма други бележки, съвсем накратко ще отговоря. Много ви благодаря за вашите много конструктивни бележки. Що се отнася до липсата на информация, надявам се, че точка 7 в моето становище отговаря на този проблем. Става дума за липса на информация и това влияе върху предлагането, така че надявам се, че отговорих на първият ви въпрос. И второ, развитието на външните пазари. Много съм съгласна с вас, абсолютно съм съгласна с вас но дали това е конкретно свързано с финансирането, то за това се говореше в първото становище за МСП, че трябва да им позволим да могат да изнасят своите продукти и услуги. Ще отчета, разбира се, всички изменения, които ще внесете. Благодаря ви. Äh, Благодаря. Стана дума за това, че ще отложим гласуването, така че за нас срокът в комисията е 2 октомври. Най-вероятно на 6 ноември ще можем да обсъдим измененията, но ще бъде насрочено допълнително заседание. Така че датата 6 ноември все още не е сигурна. А следващата важна дата за нас, влизането в пленарна е 22 ноември. Преминаваме към следващата е, точка, която е свързана с е, е концесиите. Давам думата на колегата Хендъл. Да, благодаря, е, госпожо председател. Трябва да изготвим становище. Е, водещата комисия е Инко. Е, да, става дума за подготовката на една директива по темата възлагане на концесии на договори за концесии. Спомняте си, че имаше един доклад, доклада Рюле, във връзка с който имаше и доста противоречиви мнения и доста оживени дискусии. Характерът на темата всъщност е много сложен, <laughs> много комплексна е тази тема и затова ние очевидно ще имаме доста работа по това досие. Нещата са свързани естествено и с възлагането на обществени поръчки. Още от миналата година се занимаваме с въпроса как точно да разграничим нещата е, как да е, вместим договорите за концесии в системата за възлагане на обществени поръчки. Има и е, възражения от, страна на, от немската страна, така че става дума за в случая за една съвсем нова версия на директивата, а не за козметични промени или за по съществени, но все пак изменения на съществуващия текст, което в никакъв случай не упростява нашата работа, ни я улеснява. Е, възраженията от немска страна се отнасят до субсидиарността, т.е. до възможността на е, федералните провинции, на регионите, на е, общините да взимат самостоятелни решения – това всъщност е, така да се каже, и основната идея е, е, в повечето изменения. Има около 80 изменения. Една голяма част от измененията всъщност са посветени на едни и същи въпроси. Благодаря на някои колеги, сред които е, Естрела, Манеско, Ман, за внесените от тях е, изменения. Хубаво би било е, да говорим за компромисните, които се очертават. Ще се спра на основните моменти. Хубаво е това, че директивата подчертава, че е, най-благоприятната, най-изгодната от економическа гледна точка оферта би трябвало да бъде водещият критерий, а не най- изгодната от гледна точка на цената. Защото по този начин ние поставяме е, критерия качество на преден план. Така че качеството е постоянната величина, цената е променливата величина в този случай. Многократно сме се спирали в нашата комисия на този въпрос. Естествено, важен за нас е въпроса и за условията съгласно колективното трудово договаряне, като принципът, който е заложен и би трябвало да остане, е за един и същи труд еднакво заплащане. Би трябвало да припомня за а, общата отговорност на а, основният а, изпълнител и на подизпълнителите, на основния възложител и а, тези под е, равнището на основен възложител, е, ще трябва да говорим естествено и за концесиите в рамките на е, водоснабдяване, снабдяване с електроенергия и така нататък, здравеопазване естествено също в случаите, в които става дума за услуги от общ интерес. Аспекта не дискриминация, включително и равенство между половете, също е важен. Мисля, че поне по, в общи линии можахме да се споразумеем и ще можем да постигнем компромис в това отношение така че да мога да представя вече компромисни текстове по един убедителен начин тук в комисията. Благодаря ви. Има изказвания. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря на докладчика за предложенията за компромис, които ни е изпратил. Благодаря му и за работата, която е извършил. След един първоначален преглед на текстовете е, за компромис, мисля, че моята политическа група ще може да ги подкрепи. Предложенията. Е, господин Хендел, чувате ли до, е, превода? Има ли някакви проблеми? О, съжалявам. It's okay? Ich hoffe. Всичко наред ли е? Ich, ich höre <laughs> aber mein За съжаление, е, чувам датски в слушалките, а моят датски малко е позакърнял. Трябва да поставите. Трябва да изберете канал номер едно. Там е немски. Да, благодаря ви много, че ми помогнахте да се оправя да, с слушалките. И така, може би трябва да повторя това, което вече казах. Исках и още веднъж повтарям това, което казах. Е, благодаря ви за работата, която сте извършили, за текстовете, за компромис, които сте ни изпратили и след като ги прегледах, мисля, че моята политическа група ще може да подкрепи тези компромисни предложения. В тях откривам и измененията, които аз самата съм внесла и смятам, че така ще можем да постигнем целите, които сме си поставили. По този начин, чрез компромисните предложения, ще можем да подобрим текста на комисията. ще можем да отговорим и на очакванията на социалните партньори, които с основание се тревожат за въздействието на тази директива върху условията на труд. Въвеждането на социални критерии е свързано с предложението водещият критерий е да не бъде най-низката, най-изгодната цена, а да бъде економически най-благоприятната и изгодна оферта. Също времено има предложения, които създават повече прозрачност, по-ясни правила, за да се предотвратят деформациите на вътрешния пазар – Смятам, че е много важно да се гарантират социалните критерии и е, същевременно да гарантираме зачитане на екологичното и социалното законодателство е, в рамките на международното право, не само на европейското законодателство. Трябва да се избегне налагането на единствено финансови и економически съображения при възлагането на концесии трябва да се имат предвид е, е, критерии като устойчивост, качество и естествено е, съображенията, свързани с потребителите, с защита на потребителите. Няма други изказвания. Колегата Хендел. Мисля, че е, няма нужда от е, много дълги коментари. Ще се опитаме в рамките на 20 на минути да постигнем споразумение за компромисите. Но ето, че, е, благодаря ви, колега Хендел, ето, че отново има предложение за изказване, заявка за изказване. Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам автора на текста от страна на парламента. Става дума за едно доста техническо досие. Доволна съм от предложенията за компромис. Става дума за уточняване и на терминологията са определението за договор, за тарифни клаузи, за строителния риск, риск и търсене. Всичко това, надявам се, ще може да се уточни в рамките на компромисните предложения по-добре, отколкото в първоначалния текст. Така че възлагането на договори за концесии в Европа в бъдеще да става на базата на по-точни критерии и от економически, и от социален и екологичен характер. Ще внеса и две допълнителни изменения, освен тези, които вече съм внесла. Едното изменение се отнася до темата субсидиарност. Предприятията, изпълнителите, основните изпълнители ще могат да решават дали самостоятелно ще извършват работата във връзка с възложената концесия или ще могат да ангажират и подизпълнители. И също времено е, второто изменение ще се отнася до правния инструментариум, дали ще се обявява търг, публичен търг, дали ще е, се възлага концесия. Въпросите, е, свързани с сертифицирането, също трябва да се разгледат. Може би те ще ни помогнат да спестим време и усилия. Сега ще помоля комисията да вземе думата. Е, надявам се за кратко, тъй като нямаме много време. Благодаря. Благодаря. Ще бъде кратка. Благодаря на докладчика. Позволете да засегна няколко а, е, въпроса, на които се спря както докладчика, така и ораторите. Първо, искам да ви уверя, че тази директива не се насочва и не се стреми към приватизиране на услугите, нито ограничаване на правомощията на публичните власти. В крайна сметка целта е да се предостави най-добро предоставяне на услуги в интерес на гражданите, така че тази директива не подкопава този принцип, точно обратното. Освен това, самите държави членки по своя осмотрение ще определят услугите в общ интерес. Това е правомощие на държавите членки. Самата директива въвежда прозрачност, равнопоставеност и недискриминация в областта на публичните доставки по същия начин, по който там са засегнати нещата, именно в уредбата за публичните обществените поръчки, по същия начин ще се извършват сделките по отношение на тези концесии. И на последно, но не и по значение място, мога да кажа, че има специални правила по отношение на спазване социални изисквания, както и екологични. Тук се насочва вниманието и към условията на работа. Комисията е на ваше разположение за бъдещата работа по текста. Благодаря. Vielen Dank für die Klarstellungen noch. Am 9. Oktober werden благодаря ви. Ще добавя, че на 9 октомври ще гласуваме по тези компромисни текстове в комисията. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред, 27-ма точка. Предстои ни още едно изслушване днес след обед. Първо, нека да поздравим нашите гости. Благодаря им за това, че са тук. Ще говорим за здравословните и безопасни условия на труд е, и за проблемите, които създава азбест. В началото на октомври ще е, обсъждаме тук в комисията доклад на нашия колега Стивен Хюс и той сега ще започне със своето изказване. Благодаря, госпожо председател. първия доклад, който подготвих по темата за азбеста, беше и първи ми доклад като член на Европейския парламент преди почти 30 години. И тогава Алекс Фокнер, депутат, представител на Шотландия, участваше и той всъщност се беше, се беше разболял и за съжаление през месец август е, той почина вследствие вредното въздействие на азбеста върху него. Така че това е тема, която е изключително важна. Важна е, защото все още става въпрос за прагово излагане на въздействието на азбест, но смъртта настъпва 30-40 години след като човек е бил изложен на азбеста. Както виждате, този период е много дълъг. Тоест, целият този период от време, когато аз съм работил и по тази тема, това са годините, които всъщност е, отнемат, за да се развие едно заболяване. А ние също времено работим по цялата документация, по цялата нормативна уредба, която е насочена борба срещу тези заболявания. Но, за съжаление, не сме се справили с проблема, не сме премахнали азбеста. Имаме още проблеми, които трябва да решим. Сега, след като има забрана за употребата, все още милиона тона азбест е, съществуват в сгради, в кораби, е, в обществени сгради, в болници и риска е съвсем реален. Дори и днес е, децата в училище, в болница могат да бъдат изложени на азбест, на различните заболявания, азбестози или а, мезотелиом. Има изключително много, десетки хиляди случаи, които са ежегодно диагностицирани. Този, за съжаление, тази тъжна статистика продължава и ще продължава и през следващите години. Въпреки, че сега има забрана, не съществува система за наблюдение, която може да наблюдава внос на продукти, съдържащи азбет. Има три държави членки, в които все още използват дерогации по, относ, по отношение използването на азбест другите държави членки имат альтернативи и използват други системи, така че там азбеста не присъства, но все още тези три страни а, съществуват. Както вече казах, няма безопасен прак. Години наред работя по тази тема. Милиона тона азбест все още присъстват на територията на Европейския съюз. Има най-различни форми, които, а, по които преминава обучението в Европейския съюз за работниците, които се сблъскват с азбест. Основно по отношение на поддръжка и ремонт там има сериозно излагане на ефекта и въздействието на азбест. По-възрастните го познават, но по-младите надали могат да разпознаят присъствието на този материал, ако се сблъскат с него при извършване на ремонт. Така че, когато става въпрос за откриване на азбест, винаги трябва да бъде капсулиран, да бъде безопасно отстраняван, но е необходимо да се знае къде се намира той, а ние нямаме и е някакви системи за одит, за проследяване на наличието на азбеста. И това е една и сериозна тревога, която искам да споделя с вас. Твърде дълго вече говорих, но по отношение на доклада, зная, че има много важни теми, например квалификацията, обучанието, равнопоставеност в тази област системи за премахване на азбест, критерии за разпознаване на заболяванията, причинени от азбеста, подкрепа на пострадалите от излагане на азбест. Знаем, че тук се извършва много качествена работа, но много често тези групи се нуждаят от подкрепа. Освен това в доклада говоря за износ на азбест към развиващите се страни Имаме и видеоматериал за млади работници, дори и деца, които работят на европейски кораби в Бангладеш и Индия, е, кораби, които са пълни с азбест и тези деца и млади хора са изложени на голям риск. Пише в доклада си и за възможни стратегии за разрешаване на проблема с азбеста в глобален световен мащаб, дори извън територията на Европейския съюз. Но, както вече казах, проблема все още съществува. Говорих с един е, е, германски юрист преди да дойда на заседанието, който представлява работници, които са пострадали от работа в азбест среда. И една е, жена на телефонен инженер беше посочен случай. Е, мъжът е работил, инсталирайки е, е, жици и системи подземно, но тя, когато е прала неговите дрехи, на практика е била изложена на вредното въздействие на азбеста. И така проблемът е много сериозен, подлежи на разрешаване. Б- благодаря ви за вашите уводни думи. Сега бих искала да ви информирам, че можете да намерите информация за ораторите, които сме поканали във вашите документи. Сега имате 10 минути всеки един експерт ще започнем с госпожа доктор Зедлачек. Имате думата. Тя е директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Имате думата, госпожо. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Е, като че ли е, преживявам дежавю, Моята връзка и работата с Беста е от много години, още когато по време на моето следване като студент по медицина се занимавахме с инспекциите по опазване на труда и начина по който те работят. Провеждаха се множество срещи по това време Междувременно вече през 1990 година е, ние успяхме, както и в Германия, така и в Австрия, да забраним използването на асбеста и работата с е, асбестови плоскости и материали. На европейско равнище това е, не навсякъде стана толкова бързо, но работим по този въпрос. Почти Навсякъде в е, държавите членки установяваме, че се използва азбестоцимент в строителството. Е, разписали сме съответните указания как да се работи. Знаем, че има е, едно латентно време, е, което продължава твърде много, 40-50 години вече се работи с азбестови материали в строителството и, за съжаление, говорим за латентно време, защото дълги години не е бил осъзнат проблема. Нека да ви напомня, че и през 90-80-90 е, е, години се говореше за една глобална забрана върху азбеста никога няма да можем при всички положения, каквото и да правим, да осигурим абсолютно безопасни условия за работа на хората, които, да кажем, са в допир с азбеста. Виждате е, бял дроб. Е, нормалният в ляво и в дясно е, увреденият в резултат на контакта с азбест. Думичката азбестос означава непреходен. Това е един материал, който се състои от влакна, от фибри, по-къси, по-дълги влакна, които при вдишване се отлагат в е, е, дихателните пътища е, и много често заболяването, до което се достига е асбестоза. Една голяма част от пациентите не са в състояние понякога в напредналия фази, е, напредналата фаза на заболяването да направят дори 3-4 стъпки, защото е, достъпът на кислород е много ограничен поради азбестовите отлагания. Е, за съжаление, е, става дума не само за азбестози, за, е, но и за различни видове рак в стомашно-чревния тракт и на е, хранопровода, и на бъбриците, и на белия дроб и редица други заболявания, включително и сърдечно-съдови Азбеста е, е много устойчив на е, различни вещества, включително и на химикали. И точно по тази причина е, през последните 40-50 е, години азбестът е бил използван много широко и много често в е, строителството и в различни производства. Трябва да имаме предвид, че е, материалите, съдържащи азбест, е, се срещат все още много често и в кръбостроенето и в е, строителството на сгради. При изграждането на бентове също се е използвал азбест в продължение на десетилетия в производството на автомобилни гуми, в автоми, автомобилостроенето. Също и при почистването на сгради, кораби и така нататък, при извозването на азбестови материали трябва да се внимава много, трябва да се спазват ни абсолютно строги правила за безопасност на труда, но 100% сигурност и защита няма. Dazu kommt, dass wir natürlich, äh, und ich denke, das ist auch relativ gut. Трябва да добавим още нещо. Ние внасяме азбест от Китай, от Русия, страни, в които азбестът се използва без каквито и да било ограничения – Европейската агенция за безопасност и здравословни условия на работното място през 2003 година се е присъединила към Дрезденската декларация. която предполага да се прилагат много завишени е, стандарти за безопасност, когато се работи с азбест. времено през 2004 е, година започнахме с една много е, интензивна кампания в строителната промишленост, а през 2010-2011 година, в продължение на две години, е, проведохме една информационна кампания, която е, е посветена най-вече на безопасните условия на транспортиране и складиране на азбестови материали. Стремежът в рамките на тези кампании беше по един много достъпен, е, простичък начин да обясняваме на хората за какво става дума и какви са опасностите от не спазване на правилата за работа с асбест. На европейско равнище е, се опитваме да разпространяваме информационни материали. Съвсем накратко ще ви разкажа как се провеждат кампаниите на европейско равнище. Е, старшите инспектори от, по труда от държавите членки имаха за задача да извършат е, наблюдения, да е, отчитат резултатите от е, направените инспекции и да се предвидят и съответните санкции за работодателите, които не спазват правилата. Младите работници в строителството най-вече никога не са виждали, е, да кажем, азбест. Е, дори и самото идентифициране на азбеста за тях е трудно. Така че е, информацията за това как можеш да установиш, че става дума за азбест, бе разпространена и при ремонти, и при събаряне на сгради човек може да се окаже е, е, в състояние на експозиция е, и да бъде обреден. Оказа се, че може да се помисли за по-добри методи на работа и събарянето, и е, транспортирането, и складирането на азбеста подлежи на строго регламентиране Необходими са усилия, естествено. Но в някои случаи, в някои сектори няма система за лицензиране и сертифициране на фирмите, на които осъществяват такива поръчки и за това е, възникват непрекъснато проблеми. Макар и спорадично възникват големи проблеми, най-вече в строителството в различни държави членки, обикновено именно при поддръжката, при ремонта, обновяването на сградите, но също и на на контейнери, на влакове. Различаваме две форми. Едното е асбестимент, който е по здраво фиксиран и другият, който е по-слабо фиксиран. Азбест Какви са резултатите от нашата кампания и какви изводи можем да направим? Много важно е по отношение на опазването на здравето да събудим повече разбиране и чувствително сред хората за съществуващия риск за тяхното здраве и за техния живот и по места да разпространяваме достъпна информация не само за работещите и за тези, които са, са да кажем, потенциално изложени на риска, но и за инспекторите на, по труда. времено, ние се опитваме да съберем информация и за всички сектори, в които се използва цимент и да изготвим съвсем строги указания за работа с този материал. Естествено, трябва съвсем точно да се очертае и отговорността на всяка страна. Много стриктно трябва да се регламентира, естествено, и е, начина на обозначаване на азбеста, а не бива да забравяме и управлението на отпадъците. Азбестовите отпадъци са подчертано опасни, така че е, са необходими съответните е, е, транспортни средства за извазване на тези отпадъци и съответните депа е, които отговарят на изискванията за безопасност и е, много строг контрол относно спазването на правилата. За да въведем безопасни условия на труд, е необходимо да си сътрудничим, да работим заедно всички най-вече е, за една надежна превенция. Е, това беше и мотото на нашата последна кампания. А когато говорим за е, съвместна работа и съвместни усилия, имаме предвид е, и работещите, е, тези, които са изложени на опасността, но и работодателите, и е, инспекциите по труда. Е, и тъй като още в самото начало подчертах, че няма 100% защита срещу влиянието на асбест, ще ви кажа, че е, се нуждаем не само от надежна законова уредба, но и от е, множество други допълнителни правила и разпоредби, които включваме в рамковата уредба. Благодаря ви, госпожо Седлачък. Сега давам думата на господин Тимо Томи, който е директора на Института за безопасни и условни условия на труд в Финландия. Благодаря ви, госпожо председател. Аз представлявам Института по безопасни и здравословни условия на труд в Финландия. Ние извършваме научни изследвания и услуги, свързани с безопасните и здравословни условия на труд. Накратко искам да кажа, че моят опит в сферата на асбеста и свързаните с него болести се дължи на моята дисертация провеждах изследвания на пациентите, страдащи от мезотелиома през 80-те и 90-те години. След това бях ръководител на лаборатория, която се занимаваше с анализ на азбеста. И това е много подходящо място да се види какво се случва на някои строителни обекти и заобщо какво се случва от гледна точка на предпазване на работещите от въздействието на азбеста. Може би един важен момент е, че съм бил член на експертната комисия, която изготви специализираното законодателство през последните две години, така че бих могъл да споделя опит, който е натрупан в Финландия, ако това е полезно за това обсъждане. Съвсем накратко, бих искал да разкажа какво се случва в глобален мащаб. Знаем, че спесът продължава да се произвежда и то в големи количества, около 2 милиона тона годишно, предимно в Русия, Китай и в някои други страни. Например, в Канада все още се произвежда асбест. Все още много хора са изложени на асбест и много голям брой хора – умират от заболявания, свързани с изложеност на асбест всяка година. Научните данни показват, че всички видове асбест, които са изброени тук, могат да предизвикат рак сред хората. Това продължава да се обсъжда и до сега дали има някакви видове азбест, които са по-безопасни от другите видове азбест. Също така искам да ви напомня, че азбест предизвиква около половината смъртни случаи на рак, предизвикан от условия на труд. И това също беше и за Финландия. 50% от хората, които умират от рак, предизвикан от азбеста, извинете, половината от случаи на рак, предизвикан от условията на труд, се дължат на изложеност на асбеста. Азбеста продължава да се добива и то по открит метод в Русия. И вие виждате тук азбеста е показан тясно като сив прах. Искам да ви напомня, че минералите, съдържащи азбест, са влакнисти материали. Влакнасти. И това си това проличава от микроскопските изображения. Има пределни стойности за изложност на асбеста в условията на работа. мерната единица е броят влакна на кубически сантиметър и пределната стойност е една стотна от влакната на кубически сантиметър. Това е показател, който означава, че няма азбест във въздуха, докато на работното място много често стоиността е 10 пъти по-висока. И Основно изложеността на азбест е свързана с дишването на азбестови влакна. Това се случва в е, работни условия, основно при разрушаване на сгради без да се предотвратява разпространение на праха. Например, също така, ако един камион е, не е покрит, а този камион превозва строителни отпадъци, в които има и азбест. Също така, азбест и влакна могат да се съдържат вътре в сградите, ако в сградите се съдържа ронлив азбест. Госпожа Седлача каза в своето изложение, че азбеста се натрупва в белия дроб и стои там много дълго време и до края на живота човек може да има азбестови влакна в трубовете си, дори 10 години да не е бил изложен на азбеста. И освен това, заболяванията, свързани с азбеста, могат да се появят 20 до 40 години след започването на изложеността на азбест. За азбеста и рака, аз вече казах, ако разгледам какви са ситуациите на изложеност на азбест, както извън сградите, така и вътре в сградите, можем да установим, че изложеност на азбест основно е свързана с дейностите по изваждане на азбест от сградите. Също така, когато има азбеста в сградите или инфраструктурата, това засяга много хора, които се занимават с ремонт и поддръжка на водопроводни тръби, други инфраструктурни обекти, като газопроводи, като линии за пренасене на електроенергия. Също така лицата, които извършват ремонтни дейности, дейности по поддръжка, освен това лицата, които извършват рециклиране или обработка на отпадъци на старите сметища, в които много често нелегално е бил депониран азбест. Също така при съдържание на азбестови отпадъци в отпадъка застрашени са тези, които извършват изкупни дейности. Що се отнася до дейността извън сградите, в, то, в Финландия, например, 50% от азбеста до сега е бил изваден от сградите, но 50% още остава в сградите. А също така в сградите азбест съдържа поради това, че няма достатъчни мерки за предотвратяване на запрашаването или поради това, че не се отчита наличие на азбест при ремонт и поддръжка, при реконструкция на сградата или при отстраняване на азбеста, както и при разрушаване на сградата. Като обобщение ще кажа, че опитът показва, че е възможно да се отстрани азбеста безопасно и окончателно. Има достатъчно натрупани знания и опит и добра практика за това как това може да се направи, да се отстранява окончателно безопасно азбеста. Обаче е необходимо за това да има сътрудничество и добро обучение сътрудничество. За да може да се постигне крайната цел, а именно да бъде отстранен целият азбест, който съдържа в сгради и инфраструктура. Формулирал съм някои предложения, свързани с работата, с която съм се занимавал. И те са заложени в законодателството на Финландия. Ние посочваме, че образованието и необходимата компетентност и актуализирането им са задължителни и целта на такова обучение са лицата, които отговарят за дейността на фирмите занимаващи се с премахване на асбеста, също така всички, които работят дейности, свързани с асбеста. Необходимо е да се гарантира професионалната компетентност на всички лица, които извършват картографиране на съдържанието на азбест в сгради и инфраструктурни обекти. Също така е важно е редовно да се проверява здравословното състояние на работниците, които се занимават с изваждане на азбест. Необходимо е също така те да получават информация, свързана с безопасните условия на труд. Например, да бъдат запознати с опасността от това да бъдат изложени на азбет. И колко е важно, например, да използват респиратори в работата си. Това, което също е важно, според мен, е, съществуващия асбест трябва да бъде описан и картографиран във всички сгради и трябва да има надлежна документация, за да се избегне изложеност тогава, когато тези сгради се ремонтират, поддържат или пък разрушават. Благодаря ви. Thank you, Mr. Tuomi, for... Благодаря ви, господин Томи, за вашето изказване. Сега следващият ни експерт е господин Вецман. Той е изпълнителен директор на отдел здравословни и безопасни условия на труд в БАТ Картелет, което е конфедерация на датските синдикати на строителните работници. Давам ви думата. Благодаря ви. Er øh, Много се радвам, че мога да говоря народния си език. Ще споделя какво мисля за това, как можем да се справим с проблемите, които проистичат от азбеста. Да, азбеста е забранен, но в бъдеще също така има рискове, свързани с азбеста, трябва да ги намалим. От 30 години вече се занимавам с най-различни аспекти, свързани с веста. Съдебни дела за обещетяване на работници, които са пострадали от излъжеността си на асбест. Занимал, занимавал съм се с организирано регионално сътрудничество между лекари и здравните заведения, които лекуват заболяванията, проистичащи от азбеста. Работил съм с, жертви на азбеста, синдикати, лекари. И работил съм както национално, така и на европейско ниво. Например, съм участвал в изготвянето на насоките за работа с азбест на национално и европейско ниво, както и на глобално ниво, чрез Международната организация по труда. Изготвихме план за действие за аспеста за европейски строителен отрасъл. И защо трябва да се средоточим върху този проблем? Няколко държави членки имат ограничения или забрани на аспеста. Тази дейност е започна през 70-те години и след това през 2005 година беше въведена общоевропейска забрана за използване на Азбест. това означава, че 35 години са минали в политически и други дрязги, които в крайна сметка все пак доведоха до забрана на азбеста. Сега имаме и директива, която регламентира това, как трябва да се борави с азбеста. Азбеста продължава да бъде смъртоносен – колкото и по-малко азбест да има сега в сравнение с миналото, той продължава да бъде смъртоносен и има азбеста в влакове, кораби, в много сгради, включително жилищни сгради. Много често не се знае, че има азбест тези сгради, защото далеч не винаги азбест съдържа в керамидите, където е лесно да бъде разпознат. Той може да се намира на места, където не е видим, не е забележим. Така че, дори при наличието на забрана, времето работи срещу нас, докато не бъде отстранено последното влакно азбест. Хората, които са слагали азбест и хората, които знаят как да разпознаят материали, в които съдържат азбест, вече се пенсионират и на тяхно място идват нови хора, които работят в сектор на строителството или събарянето на сгради, но те нямат никакъв опит, свързан с тези стари материали и те продължават да работят в сферата на поддръжката на сгради или събаряне на сгради, без да имат необходимите знания. Затова е необходимо да има една съгласувана многоаспектна стратегия, ако искаме наистина сериозно да преодолеем проблема с беста. Трябва да отчитаме регистрирането и картографирането на асбеста в сградите. Трябва да се разширят задълженията така че задълженията включват и задължения за специализирано обучение не само за хората, които са специализирани в премахване на азбест, но и други хора, които могат да се сблъскат с азбеста в професионалната си дейност. Трябва да знаем също така каква е опасността, какви са рисковете от азбеста и какви са проблемите за здравето от гледна точка на здравословните безопасни условия на труд и обещетението на пострадалите. Има държави членки, които дори все още не са намерили достатъчни альтернативи, които да позволят азбеста да бъде окончателно изваден от инфраструктурни обекти. Как анализираме материала, как да не допуснем азбестът да се превозва в корабите заедно с строителни отпадъци. И проблемът с азбеста трябва да продължи да бъде неотменна част и приоритет на стратегиите за безопасни и здравословни условия на труда. 2020 година е малкото. Необходимо е да има много ясна професионална основа, която да залегне в плановете за здравословни и безопасни условия на труд. За това е необходимо да се даде крайен срок, кога на 100% ще бъде изчистен целият азбест, който в момента се съдържа в околната среда, в сградите, в инфраструктурните обекти. Все още в строителния отрасъл има доста сиви зони, неясноти. Европейският парламент много ясно беше заявил в своя резолюция за това, каква е неговата позиция за сега действащата стратегия за безопасни здравословни условия на труд. Европейският парламент провеждаше и преди изслушвания за сбеста. Ние подпомагаме държавите членки да създадат национални планове за действие – за да бъде изцяло отстранена спеста. Нещо, което все още не се е случило. Затова е необходимо да има нова стратегия. Европейската комисия след месец или два ще представи такава нова стратегия. Там ще се говори също така за необходимостта от национални планове за действие, които ще се придружават от планове за информиране, от законодателство, от образование от изчистване на азбест от стари сгради, стари промишлени обекти, така че да може да бъде установено къде се намира азбест и той да бъде отстранен. Без човека да се притеснява, когато ремонтира къщата си, че може да погълне азбест, че може да вдишва азбестови влакна началото на тази дебата изслушахме господин Хюз. И много се радваме, че парламентът е подел тази инициатива. Смятам, че всички трябва да обмислим няколко сфери, а именно проверката или преглед на това, къде се съдържа спест. Трябва да имаме технически планове, но те са възможни само когато се установи къде има асбест. Затова ни трябват планове да се извърши проверка на много сгради и точно с това са необходими планове за действие. Проблемът с азбеста трябва да бъде отменна част от други политически сфери. Енергетиката, модернизирането и поддръжката на сгради. Трябва да може един консултант по въпрос на енергетиката да консултира собствените на сгради и този консултант по енергетическите въпроси трябва да получи необходимото обучение, за да разпознава къде може да има аспест в сградата. Точно това имах предвид, когато говорих, че трябва да се разширят задълженията. Задължения трябва да обхванат и собствениците на сградите. защото ние сега говорим за състоянието на работещите, но може да има азбест сгради, в които няма работещи лица. Това могат да бъдат жилищни сгради, примерно. И особено по време на събарянето на сгради е необходимо хората, които извършват разрушаването на сгради, да са преминали през необходимото специализирано обучение. Това въжи за инженерите и за обикновените работници и разбира се за инспекторите, за което вече говореше Криста. Много се говори за програми за отстраняване на азбест и е зададен вече крайен срок за Европа без азбест. Но дори ако си представим, че от утре никой в Европа не е изложен на въздействието на азбеста, все едно ще продължат хората да се разболяват дълго време след като азбест е изцяло елиминиран в Европа. Така че до края на този век можем да очакваме хората да страдат от заболявания, проистичащи от азбеста. Необходимо е също така да се забрани изнасянето на азбеста, за което говориха и други оратори. Това е един много мащабен, амбициозен план, но то е, необходимо, то е необходим, ако и искате да се преборите с призрака на азбест в Европа и в цял свят. В заключение ще кажа, трябва да установим дали действащото законодателство е достатъчно, дали провеждаме достатъчно и достатъчно добри информационни кампании, така че всеки средностатистически гражданин да знае достатъчно за асбеста. Дали имаме ниво на информираност на всички граждани, защото всеки един човек може във всеки един момент да се окаже изложен на въздействие на азбеста. Затова е необходимо да се заложи крайен срок за това кога Европа ще бъде изцяло Европа без азбест. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за вашето изказване. И сега госпожа Лори Кацен Алън е следващия оратор. Тя е координатор на Международен секретариат за забрана на азбеста в Великобритания. Имате думата, госпожо. Would... Благодаря. Благодаря на вашата комисия по заедост и социални въпроси, които ме поканихте на тази изключително важна сесия. Това е второто изслушване, на което, в което участвам по темата на Азбест. Първото се проведе в Бразилия, в Върховния съд в Бразилия, защото тогава ставаше въпрос за условността на законодателната уредба в Бразилия относно използването на азбест от една страна. В страната се гарантира или има задължение за гарантиране на здраво, здравето на хората. От друга страна, много неясно стои въпроса, свързан с използването на азбест. Хартата на основните права е документ, който налага спазването на правата на работниците и на хората. И съвсем ясно се посочва, че всеки има право на живот и следва да бъде закрилен от закона в тази защита. Въпреки това, е, е, хиляди хора умират от е, излагане на азбест. В много случаи не можем да кажем всъщност кои са тези хора, защото липсват данни от много държави членки. Това всъщност е ситуация, която, на която трябва да се обърне внимание. И във вакуума, който съществува по отношение на информацията, ние правим нашите изследвания и използваме данните е, по отношение на заболяването мезотелиома и всички останали е, болести, причинени от е, азбеста сред жените и мъжете. В Западна Европа е повече от половин милион хора ще умрат от заболявания, свързани от азбест 95 до 25. Това е по, по 500 хиляди, половин милион хора. Това всъщност са жителите от Шефил, Генобил или а, Болония. Сега бих искал да насоча вниманието си на някои по-конкретни въпроси. Темата е наистина много мрачна, но аз съм готова да посрещна подобно предизвикателство, когато работя по тази тема. Трябва от една страна да се разбере какво, какви са измеренията на азбестовата трагедия в е, Европа и как да се елиминират последствията от е, тази трагедия, така че да няма тези заболявания. Фактът, че има забрана на азбеста в 2005 година, е, не означава, че ние сме в безопасност всички ние вероятно имаме азбест в нашите дробове. Може да не се разболеем обаче, но за по тези, които няма този късмет, бъдещето е доста мрачно. Какво би трябвало да получат пострадалите от излагане на азбест? Какво получават в действителност? Това са най-различни форми на излагане на азбест, независимо дали на работно място или в къщи. А, няма как да се проследи. По същия начин стоят е, е проблемите, свързани с, с замонедите хора, с хора, които просто няма откъде да разберем как са е, придобили това, как са били изложени на това излъчване. И всичко това, на което ставаме свидетели, е противоположно на препоръките на Европейския съюз. Какви са препоръките? Трябва да има съответно закрила за пострадалите, независимо къде са били изложени на асбест, при положение, че те са разболяли от болести след излагането на асбест. Какви, каква е рамката и какво липсва в законодателната рамка? Има изключително голяма липса на насоки, препоръки, които да са ясно описани в нормативни актове, директиви, така че да може да се защитат гражданите. Аз бих искала да препоръчам вие да създадете една подкомисия, която всъщност да действа като връзка между пострадалите от азбест и представителите им в Брюксел. По този начин може да се създаде един орган, който може да координира създаването на план за действие за борба с азбест. Като част от този процес може да се създаде и Европейски център за научно-изследователска дейност по отношение на заболяванията? Какви са групите на, потребите, на пострадалите и жертвите? Има изключителен голям брой такива групи, но надали се използва напълно информацията, която може да се събере от тях по отношение събиране на данни и информация за борба с азбаста. Изключително важно е да се е, разпознае тази възможност, да се включат тези групи, като заинтересовани страни и участници в бъдещето разработване на политики на Европейския съюз за борба с азбаста. Как точно ще елиминираме заболяванията, свързани с азбест. Трябва да се а, обеззарази средата, в която живеем, да се премахне азбеста, а до тук, докато се случи това са необходими превентивни мерки. Изключително важно е да се знае къде е азбеста в сградите, в превозните средства, в средата ни. Необходимо е да се направи нужното картографиране на азбест, да е ясно къде се изхвърлят отпадъци, съдържащи азбест и съответно работниците да получават необходимото обучение. За съжаление, обаче, има ниски стандарти в европейския отрасъл, който се занимава с обезразяването и над подобни отпадъци. Необходимо е да се повишат стандартите, да се подобри методологията и да се повиши стандарта както на трудовата медицина, така и на центровете, които се занимават с професионални заболявания. Необходимо е да се подобри превентивната дейност. Необходимо е да има значими инициативи, с благодарение на които да се повиши информираността на гражданите относно възможните заболявания. Възоснова на опита на Обединеното кралство можем да кажем, че най-добре да се направят нужните изследвания на училищата. Например, за съжаление, в нашата страна изключително много. На практика всички училища съдържат азбест в сградите и повече от 80% от сградния фон, който нашите деца използват ежедневно, съдържат азбест. Какви са препоръките? Тази подкомисия за АСПЕС, който вие може да създадете, следва да има задачи да разработи една всеобхватна стратегия на Европейския съюз за елиминиране на тези заболявания. И 2023 година е срока, който се предлага за обеззаразяване, за премахване на азбеста. Ето това са лицата на хора, които са умрали от мезотелиом в Обединеното кралство. Това е рак, който се причинява от азбеста. Жестоко заболяване, което убива безмилостно. Тези хора всъщност не са виновни в нищо. А, те а, просто са станали жертва, защото някой е позволил да има опасни сгради и да се продават а, вредоносни а, стоки. Необходимо е да има координирана политика, за да могат е, да се изпълнят нашите цели. Трябва да се справим по-добре. Обръщаме се към вас с молба. Нека да премахнем тази ужасяваща трагедия, така че бъдещите поколения да не страдат така, както са страдали техните предци. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите изявления. Сега е време да дадем възможност на депутатите да задават въпроси. Ще помоля колегите да се ограничават до две минути в изказването си, за да можем след това да оставим достатъчно време на експертите за отговор на въпросите. Имате думата, колега Хис. Благодаря, благодаря е, много на нашите гости. Съжалявам много, че е, в момента е, членовете на комисията не са много. В края на деня има и други ангажименти. Аз на практика съм съгласен с всичко, което нашите гости казаха и едва ли бих могъл да задавам допълнителни въпроси. В е, проекто доклада, който подготвям, съм е, очертала една част от проблемите, които те засегнаха. Смятам, че статистическите данни са много тревожни. 80% от училищата в е, Обединеното кралство е, се оказва, че съдържат е, в строителните материали, с които са изградени азбест. Това е много тревожна статистика и за съжаление, резултатите от е, едни анализи в държавите членки в Европейския съюз най-вероятно ще покажат подобни резултати. Е, много е, хубаво би било да е, се внасят конкретни предложения за това как бихме могли да предприемем по-ефективни мерки. Има и работна ни групи, които работят по тези въпроси и е хубаво резултатите от тяхната работа да станат достояние на нашата комисия, за да ги отчетем в доклада. Нещата са свързани до голяма степен и с въпроса за енергийната ефективност и за сградния фонд в Европейския съюз. Ние бих трябвало да заложим най-вече на това картографиране на сградите, които съдържат азбест и да изострим чувствителността към опасността от асбест в Европейския съюз. Да създадем и съвсем точен график с конкретни срокове за изграждането на една свободна, освободена от асбест Европа Нашите гости е, очертаха и възможността за е, глобална забрана на азбеста. И мисля, че това е една цел, към която би трябвало да се стремим в целият Европейски съюз. Е, в е, Канада, в е, Китай са предприяти е, определени мерки, но същевременно от е, Китай се и внасят е, доста материали, които съдържат е, асбест. Канада е всъщност единствената um, предприема по-ефективни мерки в това отношение. Струва ми се, че би трябвало да поработим по въпроса за лицензирането, за обучението на работещите в условия, които са свързани с вредно въздействие на асбеста, така че Е, необходим е един холистичен подход е, към проблема. Е, имам предвид не само картографирането, но и обучението и оказването на помощ от всякакъв вид. Е, ще се радвам много, ако вие ни е, изпращате материали, изпращате ни статистически данни, с които разполагате и предложения за по-ефективни действия и от наша страна тук в комисията. Благодаря ви. Господин Серкас. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на нашите гости, които са експерти в тази област. които очевидно могат да ни бъдат много полезни за това как да провеждаме борбата срещу този бич. Съжалявам наистина, че има твърде малко депутати в момента, но ви уверявам, че членовете на комисията се интересуват много от този проблем. Провеждали сме дискусии и в политическата група на социалисти и демократи тук в Европейския парламент е, сме говорили много пъти за е, необходимостта от спешни действия. Осъзнаваме е, значението на проблема и бих казал, че наистина това е срам и позор. Независимо от е, научно обоснованите е, е, данни и експертизата ние все още изоставаме. Ще разговаряме утре в една работна група с колегите от Канада. Има страни в като Русия, Китай и Канада, които продължават и до ден днешен да използват азбеста и ще се опитаме е, да приемем една обща инициатива е, за борба срещу е, азбестовите материали и предотвратяване на тяхното използване. Уверявам ви в края на моето изказване, че ние ще продължим да работим в тази посока и се надяваме, че вие ще ни помагате разчитаме на вашата експертна оценка. От моя страна също много благодарности на всички, които са тук. Аз не съм експерт и специалист в тази област, но съм съгласна с колегите, че е, са необходими спешни действия. Познавам проблема от е, града, в който живея, от е, моята страна. Знае, че има едно училище, в което проблема бе особено остър. Знаем, че около 80% от учебните е, сгради, от училищните сгради в Европа е, са заразени с азбест и че би трябвало да предпазим е, хората, е, които работят или учат в тези сгради. Същевременно ми се струва, че е, е много важно информацията, с която вие разполагате, да стане достояние и на общинските управи. Има ли някакви калкулации за това колко би струвало цялостното отстраняване на азбестовите материали в е, е, сградите в Европа в момента. А сега е, ще ви помоля да отговорите на нашите въпроси и коментари. Ще дам думата на всеки един от вас за по 5 минути най-много. Благодаря ви. В Агенцията за безопасни и здравословни условия на труд на работното място винаги сме мислили естествено и за това какво ще бъде финансовото изражение на едно саниране, на, на едно оздравяване на сградите и отстраняването на асбеста, колко ще струва това. Ще ви напомня, че в е, центъра на Берлин имаше е, една голяма сграда, така наречения дворец на народните представители, на депутатите, е, която години наред стоеше неизползвана, след това започна санирането, след това накрая бе съборена. Така че е, ние знаем, че е много трудно да се вземе правилното решение и да е, се освободим от е, азбеста. Въпросът, който трябва да решават местните власти е, е дали да се събори сградата, дали да се санира. Когато взимаме решение в полза на санирането на една стара сграда, заразена от асбест, трябва да знаем, че това е много скъпо мероприятие и начинание. Ние сме е, Европейския орган за здравословни и безопасни условия на труд. При всички положения ние подкрепяме всички действия, съзнавайки, че азбестът е една безкрайно дълга история, която може би няма да има край, докато сме живи, поне ние. Е, но рискът е огромен. Заболяванията в резултат на азбест са много тежки заболявания. Това са ракови заболявания, които водят и до летален изход на пациента. За това усилията ни са насочени към разпространяване на информацията, която трябва да е, стане достояние и на предприятията, които продължават да работят с азбест. Е, затова нашата кампания е да работим заедно, за да предотвратим риска. Един много важен аспект е, е отговорността. Работодателят, ръководителят на едно предприятие Правителят трябва да предприеме съответните действия, защото именно управ... ръководството на предприятието е отговорно за последствията. Опитваме се да очертаем и възможните е, решения на практика и да работим с е, компетентните органи в е, държавите членки един от най-важните ни проекти е всъщност проект свързан с асбеста, оценка на риска онлайн. В рамките на този проект даваме възможности на най-малките предприятия е, да направят оценка на риска, да извършат е, съответното проучване и съответния анализ и да публикуват данните в интернет. В е, строителния е, сектор задачата ни е да достигнем и до най-малкото строително предприятие с тази информация и с необходимостта от анализ. Продължаваме да работим много интензивно по тази тема и да използваме е, различни инструменти, като аз споменах нашите кампании и ще продължим да работим много активно в тази посока. Надяваме се, че ще можем да постигнем определен резултат. Господин Туоми има думата сега благодаря. Съвсем накратко. Азбеста трябва да бъде изнесен от сградите, премахнат. Това ще стане. Но въпросът е какъв е графикът за това. Ако сме си задали срок е, да, това да стане в рамките на 20-30 години, вече е, това ще означава, че има някакво явно послание, включително и към сектор строителство. Обръщам се към представители на строителството в Финландия с е, подобно предложение и те казват да, това е добре, но в крайна сметка като цяло посланието е негативно, защото представлява една пречка за малките дружества. Това би затруднило отрасъла. Така че от економическа гледна точка трябва да се извърши оценка, за да стане ясно какво ще последва, ако азбеста се извади за определен период от години, от време. Какво би означавало това, ако остане? ако се извлече от сградите тогава, когато се извършва един нормален ремонт. Това може би от економическа гледна точка е по-издържано. Благодаря. Thank you. Благодаря. А сега господин Вецманд. for det. Е, det er jo en stor opgave. Благодаря. Задачата е огромна. Ако става въпрос за премахване на целия аспест, не знаем колко ще струва всичко това. Така че много важно е да се разработят едни модели, с помощта на които да разберем за какво става дума за 20% или за по-голям процент присъствие и ремонт на сгради – Например, това, което чухме а, за 80% от британските училища, че съдържат азбета е ужасяващо. На второ място има един полски, а, един план, а, поне аз зная за него, в Полша до 2023 година. Изчислено е, че 10 милиарда евро ще струва премахването на азбеста от сградите за този период. И всичко това означава, че е необходимо да се направи оценка страна по страна, за да се стигне до заключение колко азбест има по сградния фонд и колко би струвало да се излече. Разбира се, има няколко вида азбест. Трябва да се започне с най-опасния процеса на премахването. Това са всичките тези фибри, влакна, рунливия азбест, който е много опасен. Има и друг азбест който вероятно на този етап може да остане там, където си е, ако не е накърнена целостта му. Но това също подлежи на уточняване, на картографиране, на описание и оценка. По този начин следва да се вземе решението, за да може след това, след като има подобна карта, да се прецени кога може да се изведе от сградите. Що се отнася до економическата страна на въпроса? Според мен, трябва да имате предвид следното. Имайки предвид кризата в строителството, включително и в моята страна в Дания, през последните 4-5 години, вече сме свидетели на една промяна в дейността на строителния отрасъл. От изграждане на нови сгради към а, обновяване, ремонт на съществуващите. С други думи, строителството сега вниманието е насочено към съществуващия сграден фонд и в този смисъл е много добре да, да използваме тази тенденция, за да може да се анализира състоянието на азбет сградния фонд сега и след това ще помислим какво да правим в бъдеще. Много субсидии се харчат държавите членки, за да станат по-енергоекономични сградите. И по този начин може при едно подобно обновяване на сградата да се изведе и азбест от сградата. В този, може да, в този смисъл може с а, а, един удар да се убият две а, пилета, две мухи. <laughs> И по този начин да имаме успех. Фрау before I deal with that question, I just want to update the committee on some important news. Last week, there were developments in Quebec and Ottawa which signaled an end to Canadian production. В Квебек по отношение на азбеста. Изглежда, че в Канада вече сме свидетели на факта, в който азбест повече няма да се добива. Това е една изключителна, убедителна а, победа. Но производството в Русия и в Китай продължава и продължаваме да сме изложени наистина на много сериозна опасност. Нямам, нямам никакви съмнения, че в Русия ще се увеличи е, производството и добива, имайки предвид затварянето на отрасъла в Канада. Що се отнася до вашия въпрос? Да, това е един много сложен въпрос. Проектът, във всеки случай според мен е много полезен като стартов проект за новата подкомисия, за която говорих за борба с азбеста. Разбира се, важно е да се изчислят и економическите аспекти на премахването на азбест. Но аз се обръщам сега с въпрос към вас. Какви биха били разходите, ако не се извлече азбеста? Колко деца, учители работещи в училищата ще умрат от болести, които са причинени от тяхното излагане на вредното влияние на азбест. Необходимо е, е да направим всичко по силите ни, за да почистим инфраструктурата, да обновим сградния фонд, така че бъдещите хора да живеят без среда, в която да са изложени на азбест. Благодаря. Позволете ми да благодаря на всички наши гости за участието им в това изслушване, което бе изключително полезно за всички нас и най-вече за докладчика, който работи в момента под своя доклад. Само искам да благодаря нашите гости за много компетентните отговори на зададените въпроси. Да, наистина смятам, че под комисия трябва да се вземе с това, но много правилно вие бяхте казали, че цената на бездействието е неприемлива. И разбира се, трябва да се помисли за графика, за крайния срок, в който наистина може да се успее. Например, Полша се ангажирала с 2032 година и не разбирам защо други държави членки не могат да се ангажират с подобни реалистични срокове. Мисля, че е добре комисията да възложи външни експерти да проучват какви са реалистичните крайни срокове и каква е стоеността. Много жалко, че Първаш Берес не присъства. Уважаеми госпожи и господа, не виждам други е, желания за изказване и така благодаря ви още веднъж много сърдечно. Желая ви е, добър път е, на тези от вас, които се връщат от дома. Има ли други точки, които трябва да обсъждаме? Е, очевидно не. Тогава ще се видим в началото на октомври на следващото заседание на комисията. Благодаря ви и приятна вечер.